Diamo inizio. Benvenuti a tutti. Добър ден на всички. Да започнем работа. Най-напред ще започнем с промяна в дневния ред, ако не възразявате. Предлагам да започнем с точки 6 и 7 преди точка 5. Това означава, че ще успеем да осъществим размяна на мнения с генералната дирекция селско стопанство. Господин Магеле ще присъства и по време на обсъждането на доклада на господин Дес. Ако нямате възражения, приемаме дневния ред с така предложените промени. Сега преминаваме към утвърждаване на протокол от 25-26 януари и 1 февруари. Има ли забележки? Ако няма забележки до края на заседанието, протоколът ще се счита за прият. Днешното заседание ще се предава на живо по интернет. Искам да ви информирам също така, че комисаря Дачан Чоус ще дойде при нас на 15 марта, за да представи работната си програма за 2012 година. Също така сме поканили комисария Дали. Той прие поканата. Той ще присъства на заседанието на 12 април. Така че отбележете си тези дати. 15 април комисария Чолос, 12 април комисария Дали. Сега Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Европа на номер едно туристическа дестинация в света. Докладчикът е господин Радеш Лошан Николеско. 35 изменения са внесени. Ако докладчикът не иска да вземе думата, искате, заповядайте. След това преминаваме към гласуването. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите, които внесаха изменения. Мисля, че всички те са много полезни и конструктивни. Ето защо аз препоръчах на колегите да гласуват за тях. И също така ние имаме много добро становище. Надявам се, че водещата комисия по транспорта ще е, отчете нашето становище. Благодаря. Благодаря на заместник председателя Николеско и след това, сега ако сте готови, преминаваме към гласуването. Всички ли сте сложили картите си в устройствата? Започваме с първо изменение, начало на гласуването. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Не го бях видяла. Преминаваме към второ изменение на господин Дантен. Край на гласуването. Приема се. Трето изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме седмо изменение. Готиерес и други. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Неделчева. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме десето изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И 11-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 12-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 16-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18 изменение. Край на гласуването. Приема се. 19 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 20-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 21-во изменение. Гласувайте. 21-во изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 22-ро изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 23-то изменение. Господин Тарабела. Край на гласуването. Приема се. 24-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 25-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 26. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 27. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 28. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 29. В две части. Първа част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме втората част на 29-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 300 изменения съвместимо е. Гласуваме 300 изменение. Край на гласуването. Приема се. 31 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 32 изменение. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 33-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 34-то изменение. А не, казват ми, извинявайте отпада. Гласуваме 35-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Скъпи колеги, сега ще гласуваме окончателния текст в, вида, в изменения вид. Моля, гласувайте по окончателния текст. Приема се. Поздравления за заместник председателя Николеско. Сега преминаваме веднага към шеста точка информация от Европейската комисия за положението в пазара на захарта в Европе... ситуацията на захарните пазари в Европейския съюз и света. Ще чуем за сериозен дисбаланс. Цената е повече от 1000 долара за тон. Управителният комитет на СМО взе решение да се откаже от допълнителния налог и да определи за максимално количество извън квотите за 5000 тона и да организира търгове, за да се даде разрешение за внос ще дадем думата на директора Олгард. Ще бъда относително кратък, тъй като много високите световни цени сме свидетели на това, че на пазара на Европейския съюз, където традиционно цените са по-високи, отколкото световния пазар, следователно беше много атрактивен за износ, особено от развиващите страни, страните от АКТБ и всички страни в програмата всичко, освен оръжие. Това вече не е така, тъй като световните тъй като цените на световните пазари дори много често са по-високи, отколкото на Европейския съюз. Докато осъществявахме реформата, пазарната цена в Европейския съюз спадна в резултат на промяна в референтната цена, но този, тази тенденция беше прекратена преди около година. Тогава цената беше 479 евро на тон. След това, поради твърде високите световни цени, цените на Европейския съюз се повишиха. Прогнозите са за по-нататъчно увеличение. В тези обстоятелства Европейската комисия е длъжна да осигури доставки за Европейския съюз. С реформата ние премахнахме системата по силата на която е предвидена конкретна квота за рафинериите. Рафинериите са онези, които нямат производствени квоти, като за захарно цвекло, например, но производството им се основава на вноса на тръстикова захар от трети страни и страни от АКТБ както и Бразилия, Куба, Сърбия, Харватска и други, които доставят захар. При тези обстоятелства, в които пазар на Европейския съюз е по-малко привлекателен в сравнение с ценовите равнища на световния пазар, предвиждаме недостиг по отношение на очаквания внос, особено от страните на АКТБ. Дефицитът сега възлиза на 1 милион тона. И това беше в края на кампанията. Кампанията започва на 1 октомври и приключва на 30 септември. На тази основа ние бяхме премахнали преференцията от 98 евро на тон мито, ние прекратихме това мито от края на август. Виждаме, че идеята да се повиши износа на извън квотна захар, комисията обяви, че ние преустановихме митото от 98 евро. Както виждам, установихме, че това, че това не е реалистична идея, тъй като вносът се забавя. Ето защо Европейската комисия решение да осигури доставки чрез вътрешно производство и внос от трети страни. Това ще стане като се превърнат 500 000 тона извън квотна захар след като вече са изнесени 650 хиляди тона. И ние ще превърнем извън квотната захар в квотна захар. Мисля, че вие самия казахте, господин председател, че митото е 500 евро на тон. Ние решихме да преустановим, да прекратим това мито. То ще бъде 0 също така решихме да улесним вноса от трети страни на тръстикова захар. В нормални обстоятелства е, митото е относително високо и решихме да започнем с 350 тона при е, митническа ставка 0. Може би ще попитате защо не приложихте това към недостатъчното количество от 1 милион. Искахме да видим какъв ще е опитът, за да видим дали е необходимо да намаляваме или повишаваме. И така, ситуацията на вътрешния пазар е напрегната потребителите имат нужда от захар. Ето защо ние взехме решение за съчетание от превръщане на извън квотна в квотна захар и улеснен внос от трети страни. На практика това ще означава внос от Бразилия, която е най-големият производител. Благодаря. Благодаря ви, господин генерален директор. Няколко души са се записали за изказване. Първо, госпожа Морви. Кое е по-добре? Какъв по-красноречив пример за глобализацията? И в областта на производство на храни от ситуацията в Унгария. В Унгария ситуацията е специфична. Унгарските потребители плащат много висока цена за захарта. А, докато, трябва да имаме предвид, че в а, Унгария има 800 а, производствени предприятия. Но независимо от това, а, не, не можем да си осигурим а, необходимото количество. Що се отнася до бъдещето, ни, ни би трябвало да можем да се възползваме от правото си на а, посрещане на собствените нужди. Тъй като сега имаме нужда от внос, трябва да се премахне възможността захарта да се използва като гориво, тъй като това ще повиши допълнително цената на захарта, което е, е неприемливо. Не може да се използва хранителен продукт за гориво. В е, малките предприятия е възможно да се посрещнат нуждите, но това по никакъв начин не въжи за големите предприятия. И нашето предложение е в зависимост от възможностите да се забрани употребата на захар за гориво. Освен това, искаме да се върнем на правото на самоосигуряване и на самодостатъчност и да се премахне възможността страните да се отеглят от световния пазар в областта на ваксините и хранителните стоки. Благодаря. Благодаря, господин председател. Радвам се, че съм тук и не се налага да изразявам някакви конкретни а, интереси. Знаете, че аз съм а, работил в този отрасъл и това, което мога да кажа а, на комисията е, че така става, когато човек си играе с огъня. През 70-те години аз участвах в разписването на договора за харта и бих искал сега да попитам няколко неща, свързани с продължението на комисията. Аз съм съгласен с 500-те хиляди тона. А, искам да ви питам дали това е, е, е етанолова квота или квота за употреба за нехранителни цели. Това е много важно защото а, при нас а, в Великобритания имаме и проблеми с захарта, свързани с метеорологичните условия, защото сме загубили голяма част от ръководата заради времето. За митото. Следващия ми въпрос. Говорите за 500 евро облагане на тон. Казахте и 300 хиляди тона, 350 хиляди тона, които а, а, имате предвид, че ще бъдат внесени от, от АКТБ или от цял свят? От цял свят, разбирам. Зелените а, се притесняват доста, когато а, се обсъждат подобни теми с оглед на а, екологичните последици за Бразилия и други места по света. А, малко е разочароващо за мен, че а, тази а, захар не се внася от АКТБ, но може би това е резултат от първоначалното споразумение за захарта. Сега ще кажа нещо с, от гледна точка на производител. Пазара определя цената. И ако започнем да се месим и да показваме на света, да казваме на света да не гледа захар за като източник на гориво, на енергия. Не, не виждам а това колко е уместно. Ако а, нефта е стигнал до 100, цена 120 на барел, може би ние, земеделските производители, а, предпочитаме да а, произвеждаме захар за гориво. Стига да можем а, с това да се издържаме. А, Ние на нашите е, в на нашите стопанства сме, сме отглеждали захар е, за енергийни цели и това е доста доходна дейност. Така че се притеснявам, че комисията се опитва да се меси на един пазар. Нека пазара сам да се регулира. Пазара е, решава как се движат стоките и какви са цените им. След като беше а, оповестена информацията за наличните запаси и а, на, на захар в Европейския съюз, изведнъж се дигна рязко цената. Също стана и в Русия, между другото, и на други места. А, това е, е което искам да попитам комисията. На какви основания се опитва да а, се меси в пазара? Следващия оратор. Много се радвам, тъй като в е, миналото е, ние не приехме е, реформа в захарния сектор. Аз мисля, че приемането на реформата неодавна е важно. Мисля, че тази реформа не даде желания резултат, но тя ни показва, защо е необходимо Европейският съюз да може да посреща своите собствени потребности? Аз се надявам, че захарта няма да бъде забравена когато гласуваме бъдещето на обща сълскостопанска политика. Възоснова на доклада Алберт Дес имам няколко въпроса към Европейската комисия. Искам да привлека вашето внимание към едно съмнение. Има големи предприятия, производители на захар в различни страни на Европейския съюз, чието поведение може да бъде заподозряно в, в картелизъм. По-конкретно, в някои страни цената на захарта се повиши значително, тогава, когато след реформата в захарния сектор бяха закрити предприятия. Това е неприемливо задача на Европейската комисия е да защитава конкуренцията и да представлява интересите на потребителите. Ето защо аз настоявам за мерки срещу картелизма. Неприемливо е това, че в някои държави членки цената на захарта е два пъти по-скъпа, въпреки че източникът е едни и същи предприятия. Що се отнася до глюкозата, трябва да се повиши, трябва да се увеличи квотата. Трябва да се осигури конкурентност в производството възоснова на а, царевицата в много региони на Европейския съюз. И някои предприятията работят с, при ниски разходи. В, а, е, сега сме в сезона преди е, да се засее е, царевицата. Ето защо мисля, че трябва да се предприемат мерки за сиропа от царевица. Що се отнася до рафинериите, и за това дали а, те са равномерно разпределени в Европейския съюз. Рафинериите, които имат повече квоти, са у нези рафинери, чието разходи са най-низки. тогава, когато става дума за преработвателни предприятия, предприятия, които преработват цвекло, производствените им разходи са по-низки. Джордж Лайн има думата. Следващия оратор. Имам няколко въпроса, с които се опитвам да си изясня защо сме изправени пред този проблем говори за 1 милион тона недостиг на европейския пазар. Дали това е резултат от е, по-засилено търсене или намалено производство? Колегата спомена за проблемите свързани, е, проистичащи от е, метеорологичните условия. Да, да определено. миналото година, ноември-декември, загубихме много голяма част от реколтата и а, това, а, например, в Великобритания доведе до а, недостига. Проблемът, пред който сме изправени, е от структурен характер и а, реформата трябва да а, осигури редовни доставки за европейския пазар. От три години работи програмата, така че мисля, че би било полезно на този етап комисията да се опита да разбере и да осъзнае отговорите на тези основни въпроси, за да можем да вземем решение за последващи стъпки. Благодаря, Джордж. Благодаря, господин председателя. Ето как стоят нещата. Запознати сме с доклада на Сметната палата, в който ясно е написано, че реформата в сектора на захарта е провал. Че тя е довела до много повече вреди, отколкото ползи. Аз представлявам латвийските избиратели и двете ни рафинерии бяха закрити бяха съкратени работници, а замеделски производители, които се занимаваха с отглеждането на захарно цвекло, не можеха да продължат да упражняват поминъка си. Та бих искал да ви задам два въпроса. Първо, какво определя това решение за спирането на рафинирането на захарта. Дали това е решение, което проистича отвътре от държавите членки или общо решение е централно на Европейския съюз? разходите, които инвестирахме в рафинирането, сега трябва да ги вложим в закупуване на захар отвън. Така че, откъде дойде това решение? и а, е, бе ли взе предвид, бяха ли взети предвид последиците. Земеделските производители и преработвателите са изразили желание да продължат производството. Въпросът ми е, ще има ли а, е, квоти за захарта след 2013 година или а, ще могат хората сами свободно да решават дали да произвеждат или не? Председателя, благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател имам три въпроса към представителя на комисията. Може ли той да ни каже какъв обем захар се, произвеж... се е произведен произведено в Европа между 2006-2010 внесената захар между 2005 и 2010 и дали можем да очакваме по-добра рентабилност в сектора захар в Европа. Благодаря, господин Аньон. Благодаря, господин председател. Към госпожа Молве от Унгария имам въпрос. Може от превода да идва грешката, но излезна така от английския превод, че имате 800 предприятия за производство на захар. 8, разбирам, добре. Не мога да ви подкрепя в призива ви да се спре промишленото потребление на захарта, защото а, захарта е, е един продукт с много високо ниво на добив и трябва да се обработва при нас. Произвежда доста захар и трябва максимално бързо да се преработва и, както каза господин Стъп, аз съм съгласен, трябва да оставим пазара да си свърши сам работата. Не можем да се месим. Благодаря. Благодаря. Приключваме с господин благодаря, господин председател. Имам едно кратко питане, защото за нас е много важно как комисията преценява развитието на цените на световния пазар. Дали става дума за краткосрачно явление, за краткотрайно явление или наистина има признаци за устойчиво развитие към посока високи цени на пазара за захар. За нас това е важно, защото ние трябва да решаваме за организацията на захарния пазар в Европейския съюз. Аз съм част от тези, които твърдят, че обикновено не би ни се случило нищо лошо, ако съществува световен пазар за селскостопански продукти, който напълно да отговаря на търсенето. И за това аз искам да попитам още веднъж как ще се развиват цените на захарта в бъдеще на световния пазар. Само един коментар след направеното от комисията предложение по въпроса за структурата на производството в света. След предложението на Мишел Дантен за обемите, мисля би било интересно комисията да ни представи една картина за това, кой произвежда захар между Европа и Бразилия. Мисля, че много е важно да получим тези данни, защото днес не става дума за пазари на отделни страни, а за многонационални фирми, регистрирани в Бразилия и както и производители в Европа. Така че преди да започнем дискусия за бъдещите дейности с Меркосур, този въпрос трябва да получи решение, за да не се окажем още един път в положението, в което този сектор, както и много други, производството на е, захар да е разменна монета е, за други економически дейности. Благодаря. Думата има господин Угард. Много въпроси бяха зададени. Надявам се, че ще успеете да им отговорите с малкото време, с което разполагате. Благодаря за въпросите, които показват колко е, сложно е положението с режима на е, пазара на захарта и реформата. Нека да ви напомня защо е, изобщо подехме реформата поради две причини. Първо, защото решихме, че Ще осигурим внос, който да е освободен от а, квоти и облагане от победните, от развиващите се страни. Решихме а, да се освободим от а, стария режим на страните от АКТБ, където бяхме определили а, количествата, а пък от октомври 2005 от 2006 премахнахме а, митническите пречки. Премахнахме митата за всички източници на вноса. Втората причина, поради която приехме реформата, е, че преди е, да почнем да изнасяме така наречената захар категория С, отвъд квотите А и Б, решихме, че ще изнасяме свободно на световните пазари, в това число квотната захар до 1,3 милиона тона, както това бе определено от СТО. Бразилия, Австралия, Тайланд подадоха жалба срещу нас в Световната търговска организация. Загубихме това дело поради факта, че захар от категорията С трябва да се е, третира като кръстосано субсидирана, заедно с е, квотите А и Б. И а, е, не бива да се дали от а, квотата от 1,3 милиона тона. И така, при сегашната а, ситуация се опитваме да предвидим а, а, промените в носа и да намалим количеството на изнасената захар, понеже вече не се приемаше на световните пазари. В резултат от това предложихме на стопанския сектор да се приспособи към новото положение с намалените квоти, като предоставихме свободен избор, и наистина свободен избор, подчертавам това, всяк, всеки стопански субект в Европейския съюз да решава дали а, да приеме това щедро предложение, да а, получи 730 евро на тон а, с цел да намали производството си. А, тая компенсация, то, размер на това обещетение естествено а, после намаля, а, но имаше а, доста неохота а, сред участниците в тази схема за изкупуване на производствените дейности. Днешният размер на квотата е, 14, е 15 е, милиона, повиши се от 14 и е съвсем естествено тези, които избраха да излязат от пазара, това, че те бяха най-малко ефективните. Тези, които останаха, тези, които оцеляха, са най-ефективните. Тези, които бяха в състояние да структурират и да рационализират производството си. В резултат от това, в момента европейската захарна промишленост е много по-конкурентоспособна, много по-рационализирана и е съсредоточена най-вече в онези райони на Европейския съюз, където това е по-уместно от гледище на стойността на производството. Чували са много пъти, че като че ли Европейския съюз или комисията задължили производителите да намалят производството си. Не, ние им го предложихме и тези, които решиха, че това е привлекателно за тях, го приеха това предложение и това доведе до това из из основно изменение на структурата на производството в Европейския съюз. Нещо друго. Поради споразумението за вноса вече не можем да отделим 1,6 милиона тона за така наречените рафиниращи предприятия, които се занимават единствено с това. За това производителите от свекло са по-конкурентоспособни, отколкото сега, понеже могат да използват производствените си мощности за преработката не единствено на захар от свекло, където сезонността, сезона на производството е по-кратък, в зависимост от климата, около 3 месеца. Но сега вече могат да обработват и а, нерафинирана а, тръстикова захар от е, трети страни. Това означава, че е, те са вече много по-конкурентоспособни. за да не застрашим а, а, предприятията, които се занимаваха единствено с преработка, а, предвидихме право за тях а, да заявят а, а, разрешителни изключителни разрешителни за първите три месеца от, от всяка кампания октомври, ноември и е, декември. Та това са промените в модела на производството, както и за е, тези производители, които произвеждат от тръстика, така и от свекло. Заключение, в резултата това по-скоро, промишлен, промишлеността, отрасълът в момента е много по-силен и макар и да имаше квоти национално равнище, да нямаше квоти, извинете, национално равнище, е, твърде малък беше стокообмена между а, държавите членки, а, всеки производител. А, просто трябваше да а, определи толкова ниска цена, така че да се гарантира, че не се внася от друга държава членка. Това вече не е така. Има много повече а, състезателност, много повече конкуренция. Казвате, че има разлики, в, двукратни разлики в държавите членки на цените на захарта. Това много ме очудва. Напротив, по-скоро са се изравнили цените в Германия, в Белгия, в Холандия, в страни, където има излишък, естествено поради естествените механизми на пазара, там цените са по-низки, отколкото в Гърция, Италия или Португалия, където има недостиг, но а, това е а, съвсем закономерно а, развитие на нещата на един пазар. И определено е по-нормално положение, отколкото когато а, не се осъществяваше търговия между държавите членки. По въпроса за 500 евро на тон, това е свързано с теоретичната възможност, която съществува в регламента, да се прехвърля извън квот на захар в квот на захар. Никой не е луд да плаща 500 евро на тон, но теоретично съществува такава възможност. Какво направихме, за да направим това възможно? просто да поставим нулева ставка за митото, така че да няма а, такива разходи за производителите. Въпросът откъде е дошла тази цифра 500 000 тона? Понеже да, е, от, защото има повишение в търсенето или намаляване на производството. Нито едното, нито другото е отговора. Потреблението в а, Европейския съюз остава непроменено около 16,5 милиона тона. И то не се е изменило наскоро. Производството на квотна захар е попълнено, попълнено няма недостиг е, в производството, така че просто има повече извън квотна захар, която, както казах, е, не е разрешено да се пласира на европейския пазар свободно, освен ако не платят 500-те евро на тон. Миналата година около 4,6 милиона тона бяха извън квотните количества. Тая година е около 3,2. Тоест имаме намаление от там. Извън квотната захар може да се използва по 4 начина. Може да се изнася, ако го позволим. Както казах, ние дадохме разрешение за тази кампания 650 хиляди тона да се изнесат. Може да се използва за биоетанол – 1,2 милиона тона а, могат да се използват тази цел. Третото предназначение е за а, химическата промишленост, а, така че тя да може да повиши своята конкурентоспособност а, спрямо а, конкурентите си по света, така че да имат а, достъп до а, захар, както и техните конкуренти по света, като а, захарта като суровина. И четвъртата възможност е да се прехвърли като квота а, към производството за следващата година. Последният вариант би бил безсмислен при положение, че имаме недостиг на пазара и следователно трябва да се опитаме максимално добре да оползотворим тази извънквотна захар. Така че вместо да а, допуснем о, още износ 350 или 500 а, по-скоро ще го, го преобразуваме в момента в квотна захар. И така, в член 127 а, пише следващото а, зърни храни, млечни изделия, захар, когато е, цените на един или повече продукти от е, тази област достигнат до цена, което е, заплашва или потенциално може да заплаши наличието на пазара, комисията може да предприеме необходимите стъпки в съответния отрасъл. По-специално могат да се временно да се вдигнат внос, митата за внос. И ние направихме именно това. Това е документа за единия пазар ще покрием а, недостига, като прехвърлим от а, извънквотната нас захар и ще позволим а, безмитен внос от трети страни. В момента решението е за 300 000 тона. Ако има необходимост, можем да повишим а, този обем до 500 000 стига да има нужда от това. И така, е, имаме задължение е, да осигурим захар за вътрешния пазар. Въпроса дали е, не, не е добре да гарантираме известна степен на самодостатъчност. Независимо дали става въпрос за е, захар, за мляко, е, за е, зехтин, да, там имаме излишък. А пък при плодовете и зеленчуците обаче нямаме. И защо да имаме политика за пълна самодостатъчност за едно изделие, но не и за друго? Не такава е философията на Европейския съюз в земеделието или в който и да било друг отрасъл. Не искаме пазара да бъде основния решаващ фактор за производството, за да може да се осъществява търговия, както и внос и износ. По въпроса за това дали реформата не се е провалила, не, тя не е провал. Замислете се за положението, пред което бяхме изправени през 2005 година. По-малко внос беше разрешен и ставаше все, по- и повече, все повече и повече се изнасяше. Поради което предвидихме положението, при което световните цени ще останат по-низки, отколкото европейските и затова беше необходимо да подемем тази реформа. Цената на европейския пазар, нека да ви напомня, беше три пъти по-висока от тази на световните пазари. Три пъти. После, след вече реформата, стана два пъти по-висока. И днес, поради развитието на пазара, цената на, в Европейския съюз е на нивата на тези на световните пазари, дори по-ниска понякога. Дали това ще продължи? Господин председателю, аз не съм с нищо по-мъдър от колегите в тази заседателна зала, именно по-скоро напротив, така че не мога да ви дам някаква прогноза. Това, което мога да кажа е, че ставащото на световните пазари, независимо дали става въпрос за захар или за зърнени храни, имаме сериозно преразпределение на търсенето и на предлагането, което ще доведе до а, дългосрочни промени в а, цените на съскостопанските продукти в а, сравнение с положението през последните 20-30 години. Да, ще има регулиране на цените, ще има промяна в цените. Защото захарта от Бразилия или навсякъде другаде може да се използва не само за хранително вкусовата промишленост, но също и за производството на биоетанол. И ако цената на петрола е 120 долара, това може да послужи единствено като стимул за ползването на захар за тия цели. Та, според мен, но моля да не го приемате като сценарий, който се опитвам да начертая за бъдещето. Според мен, това, което ни очаква е повишаване на цените в бъдеще, не само на захарта, но и на други хранителни суровини. Господин председателю, надявам се, че успях да отговоря на въпросите. Ако не, ще взема отново думата. И накрая само да кажа, че според нас ние, ние не бива да да гледаме на захарта или на глюкозата отделно, отдолно от всичко останало. При а, тези обстоятелства, при промените на световните пазари, а, продължаваме да настояваме на положението с квотите. И това беше въпросът свързан с 64 хиляди долара. Е, ще ви дам думата, но за много кратко време. Благодаря. Искам само да напомня на комисията, че когато подписахме протокола за харта през 70-те години, цената на световните пазари беше по-висока от тази, която предлагахме. И, и именно ангажимента на Европейския парламент беше този, който запази, запази цената. В някои страни процесите в Европейския съюз доведаха до монопол и те решиха кое им е удобно на тях, а не за това къде ще се а, произвеждат най-добрите продукти. Комисията трябва да знае това. Благодаря господин Стърди, благодаря ви за участието в а, дебата. Благодаря на представителя на комисията. Само един коментар, господин Холгард. Именно защото закрихме 80 предприятия в Европа след промените, трябва да извлечем полката за по-нататъчната реформа. А именно, че сроковете трябва да бъдат по-дълги, за да няма толкова драматичен и социално-економическо въздействие, както се случи с захарта. Тогава, когато световните цени са над 1000 долара за тон, преминаваме веднага към следващата точка. Още един път ще промоля директора Холгард да ни предостави информация за изпълнението на прилагането на схемата за предлагане на плодове в училищата. Оказва се, че има закъснение. Искам да знам, искаме да знаем дали изпълнението продължава, дали нещата се подобриха и какво можем да очакваме в бъдеще. Още един път директора Холгард ще ни представи положението. Надявам се, че няма да има много коментари и ще можем да преминем към следващите точки. Благодаря, господин коментар. Само един коментар за захарта. Помните, че нези, които не произвеждат а, захарно свекло днес, могат да произвеждат а, зърнени култури, което да им осигурява по-добра възвръщаемост. Тези фермери днес са в е, добро е, финансово състояние. Що се отнася до програмата за предлагане на плодове в училищата, това е резултат от реформата в организацията на пазара на плодове и зеленчуци. Имаше много ясна подкрепа от страна на Европейския парламент, за която сме благодарни. В началото бяха предвидени 90 милиона евро в бюджета за тази схема. Е, средствата бяха разпределени между държавите членки въз основа на постъпили искани от държави членки. Някои държави членки не искаха да участват по една или друга причина. Повечето обаче изразиха желание да участват, така че 2000, 23 страни е, бяха включени в програмата е, остатъкът, който не беше използван от неучастващите страни, беше преразпределен измежду страните, които искаха да прилагат схемата. Всъщност доста голяма сума беше преразпределена. Поради различни проблеми, свързани с изпълнението и администрацията и не на последно място, поради изисквания за съфинансиране, следва да подчертая, че държавите членки трябваше да се финансират с 50% схемата и с 25% в страните, включени в програмата за сближаване. Общия бюджет е 90 милиона от страна Европейския съюз и след това участието на държавите членки възлиза на заедно с участието средствата възлизат на 156 милиона. Поради съфинансирането в Германия има 16 лендери, но тези 16 само, от, само 7 решиха да участват поради изискването за съфинансиране. Другият аспект беше свързан и с критика от гледна точка на товареността, администрацията, контрола. Мисля, че тук възниква класическия проблем. От една страна има за цел да се изпълни една е, отрадна цел, с която всички са съгласни. От друга страна трябва да се гарантира подходящо и е, правомерно е, е, оползотворяване на европейските средства, за да е, не видим неприятни заглавия във вестниците. Сега през първата година, 2009-2010 година, ние не изразходвахме а, е, из цялата сума. Успяхме да изразходваме само 37 милиона. Тази година в рамките на програмата 2010-2011 нещата като че ли са по-добри, ще можем да освоим всички средства. променихме и правилата за изпълнение, за да се упрости работата на държавите членки. Ние трябва да, простави, да представим доклад за тази схема до края на следващата година, 2012. И поради проблемите, свързани с началото, всъщност моделът, който използваме е модела за предлагане на мляко в училищата. Е, въпросът за администриране е, административна тежест, ние поискахме е, колегите, които оценяват административната тежест, да ни представят е, доклад до края на лятото. Освен на първоначалните проблеми, създадахме и група на заинтересовани лица тя заседава миналата година през февруари и тази година ще заседава на 24 март. Групата е в разширен състав, в нея влизат заинтересованите лица и управителният комитет, съставен от държави членки. Също така ние създаваме и така наречена експертна група, научна експертна група, която би трябвало да подпомогне комисията с научни съвети, разработване на най-добри, на най-добра е, практика, за да може схемата да бъде моделирана по такъв начин, че да бъде рационална. И използвам тази възможност, за да кажа, че схемата за предлагане на плодове в училищата – не е толкова продукт на програмата за плодове и зеленчуци. В момента, като имаме предвид, че отпуснат предвидени средства 90 милиона, е по-ограничена. Всъщност, ние искаме да създадем предпоставки за допълнителни мерки, които са задължение за държавите членки. Е, това са задължения за разработване на програми, при които в е, е, координация с различни заинтересовани страни да приемат програма за включване в учебните програми идеите за храна, хранене и околна среда, така че децата ни да, да могат да възстановят контакта, изгубения контакт между града и, и земята. Крайната цел, разбира се, е да се повиши потреблението. И тогава, когато и целта е да се създадат определени хранителни навици у децата – навици, които да се запазят и в зряла възраст. Също така имаме желание тези навици да се изградят и в родителите, училищата и искаме да постигнем мултипликационен ефект. Господин председател, мисля, че в момента мога да кажа, че схемата функционира добре. По всяка вероятност бюрокрацията би могла да бъде облегчена. Също така не бива да забравяме аспектите на съфинансиране. За някои държави членки това е проблем. Благодаря. Благодаря на директора Холгард. Господин Лавия иска думата. Веднага я давам. Джовани. Благодаря. Благодаря, господин председател. Комисията представи редица полезни предложения, обаче аз искам да посоча все пак, че на общностно ниво имаме 22 милиона деца, които страдат от наднормено тегло. Следователно, проблемът на тези деца е от такова естество, че ние трябва да си зададем необходимите въпроси. консумират се много плодове и зеленчуци и те трябва да намерят своето място в училищата. Що се отнася до съфинансирането, то е важен елемент, но то доведе до там, че имаше различен достъп до тази програма. Имаше страни, които участваха в нея, а други, които участваха само частично. Естествено, тук трябва да променим някои неща. също искам да задам въпрос на комисията. Първо, искам да узная от вас следното. В текста на регламента във връзка с тази програма за предлагане на плодове в училищата има лимит на финансирането, а това не е присъщо на други програми. Имаме лимит от 90 милиона евро. И още нещо искам да попитам. Тази схема за предлагане на плодове, плодове в училищата беше забавена. Експертната група, които трябваше да съпътства тази програма от декември 2009 година, още не е започнала да работи. Как е възможно това? Имаме 1,3 милиона евро бюджетни средства за съпътстващи мерки, например пан-европейски мерки във връзка с тази програма, също така и във връзка с програмата за промяна на лошите практики. Защо е, все още тези неща не функционират? Те са много важни, за да можем да окажем съдействие и преди всичко да успеем една такава важна за здравето програма да я стартираме така както трябва. Благодаря, Джовани. Давам думата на Елизабет Вигн. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за направеното представяне. Благодаря и на преждеговорившите. Някои от нещата, които исках да кажа, те вече ги казаха. Спомням си за е, стъпителните е, моменти във връзка с схемата за предлагане на плодове в училищата. В Германия винаги е, се посочват административните пречки в тази връзка и затова моля комисията настоятелно да отстрани тези административни пречки. Естествено, когато става дума за финансирането, трябва да се упражнява контрол, но иначе останалите пречки трябва да се премахнат. Аз не мога да се представя ние като Европейски парламент да не се грижим за балансирано хранене на децата с с плодове и с млечни продукти. И двете програми са много важни и сега ние сме тези, които трябва да съставяме програмите така, че те да се прилагат в съответните страни. Тези програми трябва да се опростят, а що се отнася до предлагането на мляко в училищата, ние бяхме похвалени и аз не разбирам това, защото всъщност инициативата трябва да дойде отдолу. И ние трябва да се погрижим също за осигуряване на необходимите финансови средства. Тук потрепям колегата Джовани. Много е трудно, въпреки че съществуват трудности. И ако комисията намали бюро бюрокрацията в тази сфера, мисля, че ще имаме голям успех. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Господин Хелгард, вие имате думата за изясняване. Благодаря, ще бъда много кратък. Защо средствата са ограничени до 90 милиона евро? Това е част от компромис между съвета, когато беше прият текста. Той беше прият преди а, процедурата на съвместно взимане на решение. Въпросът за закъснението казах, че заседанието на разширената група на заинтересованите лица, казах, че имаме две групи. Едната е с заинтересованите лица плюс държавите членки, а другата с експертната група. Първото заседание на заинтересованите лица се проведе през февруари миналата година. Втората група ще заседава на 24 февруари. Що се отнася до вебсайта, да, имаше някои закъснения, полагаме усилия да преодолеем проблема. Това е въпрос на вътрешна организация за онези, които разработваха вебсайта. Полагат се усилия за преодоляване на проблемите. Що се отнася до експертната група, да, имаше някои закъснения, но това е свързано с някои бюрократ... вътрешни бюрократични процедури, Получихме всички заявления, крайния срок изтече и сега ще подберем експертите или експертите не мога да ви дам точна дата, но нещата би трябвало да тръгнат съвсем скоро. Много се радвам, че Европейският парламент подкрепя тази схема. Тя е много близко до моето сърце. Всъщност това е, тя, тази схема е моя рожба, така че аз ви призовавам да дадете своята подкрепа за нея ние се стремим към баланс между контрол от една страна и от друга страна рационално приложение от страна на държавите членки. Да, определено има какво да се промени в положителна посока, но балансът, който споменах, трябва да се запази. Благодаря. Председателя. Ако няма други желаящи за изказване, преминаваме към следващата точка в дневния род. И това е точка пета. Политически предизвикателства и бюджетни средства за устойчив Европейски съюз след 2013 година. Докладчикът Джовани Лавия след решение за изготвяне на становище. Ще помоля Джовани да представи мнението на координаторите. И след това ще дам думата на господин Мьогеле за коментар. Благодаря. Контенути di una nota che già eh, la Commissione, il Presidente della Commissione aveva inviato alla. Благодаря. Аз е, отчетах е, становището, внесено от е, комисията. Очевидно, в обща сълскостопанска политика сега има нови елементи, които нямаше в миналото, така че днес освен осигуряването на достатъчно количество и качество, сега имаме и допълнително изискване, свързано с общественото благо, обществените блага, които се произвеждат от селското стопанство, за които фермерите не получават възнаграждение. И за да се оправдае прехвърлянето на средства, ОСП започна да става по-зелена. Но ОСП с новите допълнителни цели изисква бюджет, който би трябвало да е поне равностоен на този, с който разполагаше към края на финансовия период. Не можем да си представим че като имаме предвид всички изисквания, които отправяме към селското стопанство, да се съкръщават средства. Има обаче още два елемента, за които, на които искам да се спра. Многогодишната финансова рамка, нашият опит в, от фондовете за развитие на селските райони сочи, че през първите години средства се използват за начало на програмата, а последните а през последните години средствата са изразходвани или поне има, или се полага допълнителни усилия за освояване, тъй като никой не иска да остане с неосвоени средства. Така че да се опитаме да постигнем максимална ефективност. Е, третият въпрос е свързан с структурата на бюджета. Е, това е въпрос, на който Комисията по политическите предизвикателства и бюджетни е, средства обръща сериозно внимание. Ние трябва да освен изразходването на средства за първия и втория стълб, структурата на бюджета трябва да е подобна на тази, която вече разполагаме, а е именно една част да бъде посветена конкретно за подкрепа за ОСП. Ще спра до тук, за да има възможност за въпроси. Благодаря. Гарсия Берес се е записал за изказване. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко ще се изкажа. Първо бих искал да подчертая, бих искал да подчертая нещо, което е подчертавам в доклада и широката подкрепа, на която се радва той. Ние сме съгласни с много от тревогите, които ви изразявате, както изобщо нашата комисия и преди е посочвала в редица доклади, които сме разписвали във връзка с това какво трябва да свърши е, общата селско-стопанска политика или ОСП при подхода си към е, предизвикателствата на е, бъдещето. Много се говори от една страна за приспособяването на приноса на държавите членки към общия бюджет, е, от Естествено, е, това е един процес, който ще е особено сложен и е, трябва съгласувано да работим заедно и в бъдеще. Всички в Европейския парламент и в Комисията по селско стопанство трябва да достигнат до ясна обща позиция, когато започнат да се е, водят преговори е, по бюджета. Социалистите вече са започнали а, е, този процес а, чрез нашите вътрешни работни групи, а, в това число и в комисията, в финансовата комисия. Би трябвало а, Европейския парламент е, ясно да се застъпи за разходите, които се заделят за ОСП. ОСП е една политика, е, която стана обект на е, намаляване на бюджета през последните няколко години. ОСП обаче е изправена пред нови предизвикателства, поради което е особено важно да запазим нивото на бюджета, каквото е то сега поне. Благодаря. Джордж Лан има думата. Господин председателю, скъпи колеги, бих искал да кажа, че подкрепям проекта на доклада, който преднасяте днес пред нас. Смятаме, че е много сбит и е по същество. Също така подкрепя решението на парламента, няколко решения на парламента за бюджета за 2013 година. Също е много важно да подчертаем и допълнителните дейности, свързани с опазването на околната среда, които ще се очаква да се изпълняват от селското стопанство. И без съответния бюджет няма как дори да се надяваме да постигнем тези цели, които бяха начертани в първия доклад и които се запазват и в следващия доклад. Нещо, което си струва да подчертаем е необходимостта от отстъпчивост или гъбкавост. Ако а, се вгледаме в това на къде е тръгнал бюджета към 2013 година и размера му, дела му от общия бюджет на Европейския съюз, а, ще видим, че а, това е, граничи с, с сериозна финансова дисциплина, поради което е много важно а, да сме достатъчно отстъпчиви а, и гъвкави, за да можем да се приспособим за, към по-нататъчното развитие на кризата. Много ще се радвам, ако засегнете и този въпрос в отговорите си. Благодаря. Благодаря, Джордж. Райнес. Благодаря. На мен доклада също ми харесва много в този му вид. Естествено е правилно, че трябва да осигурим дългосрочни средства, но трябва да имаме предвид и това, което каза Джордж Лайн току-що, че трябва да осигурим в някои сфери известна гъвкавост, защото иначе няма да можем да инсталираме механизмите за сигурност на пазара и този инструмент няма да може да действа така добре. Това, което аз смятам за особено важно е, че ние трябва да отделим повече средства за публичните е, стоки и също така трябва да видим как е, като цяло изглежда пласментът на хранителни продукти предвид политическата стабилност. Ние трябва да насърчаваме повече опазване на околната среда. Също така трябва да насърчаваме производството на храни да остане една от е, основните сфери в селското стопанство, защото тя наистина е много важна и се превръща за за нас в елемент за осигуряване на мир. Освен това, ни е необходимо повече иновации, повече трансфер на иновациите в селското стопанство и повече изследователска дейност на приемливи цени. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Господин Магинес, вие имате думата. Е, благодаря, господин председател. Благодаря на господин Лавие за сбития доклад. Искам да подкрепя това, което каза госпожа Раймерс във връзка с значението на производството на хранителни изделия. Аз съм участвал в дебат за цените на храните до да много време не. И това наистина е въпрос от огромно значение и е, действителността е такава, че ни трябва адекватен бюджет, за да можем да изпълним селскостопанската политика, което се подчертава и в този доклад. Е, определено подкрепям а това и е, трансфера на познания. В трета точка е написано нещо много важно, като се има предвид е, широкомащабните цели, които трябва да се изпълнят. В трета точка реформата в 27-те държави членки и втора точка във връзка с опазването на околната среда, хуманното отношение към животните. Всичко това показва, че ни трябва обща селскостопанска политика, която да е подкрепена съответния бюджет. Благодаря на докладчика и, както казаха и други, ако ние запазим единство в нашата комисия в отстояването на една силна обща селскостопанска политика, мисля, че наистина ще отбележим напредък. Благодаря, господин Дофман. Аз съм изцяло съгласен с това, което казаха моите колеги. Настоящата структура на бюджета е подходяща за средствата за селско стопанство, но трябва да се внесе повече гъвкавост. И трябва да внимаваме да не се трансферират средства в други сектори – Гъвкавостта е част от нашите усилия, обаче много често има пречки за трансфера на средства. Колегата Магинес посочи също нещо много важно. Във връзка с стоките за публично ползване, обаче трябва тук е, да изострим вниманието на европейската общественост, че безопасността на храните е една от най-важните ценности, които следва да се вземат предвид. И това публично благо трябва да се защитава. Негови гарантии са земеделските стопани – за нас обаче е важно да им осигурим справедлив доход. Това е много важна задача и смятам, че по този начин ще бъдат оправдани сълскостопанските разходи. Това според мен е пътят, който трябва да следваме в дебата във връзка с позеленяването на земеделското стопанство. Благодаря, казва председателят господин Мартин Фалде. Самош tanulmány, előadás szólt az elmúlt időszakban arról. Да, благодаря. Съществуват редица изследвания, които са насочени към големите предизвикателства на бъдещето, що се отнася до цените на енергията и хранителните продукти. Още в настоящия момент ние виждаме, че цените на енергията и на хранителните продукти непрекъснато нарастват. Осигуряването на хранителни продукти е много важна тема и за това е много важно Европейският съюз да взема ефективни мерки, които са насочени към силните колебания на цените на хранителните продукти. Други действия също са необходими. През изминалите години Европейският съюз, например, се намесваше на пазара за пшеница. И може би е било възможно да се продава с по-голяма печалба, което би било добре за бюджета. Обаче земеделските стомани трябваше да се премират с големи загуби, а това са и загуби в крайна сметка за потребителите. Големите мултинационални компании прибраха печалбата в този случай – Следователно, ние трябва да насочим вниманието си по-силно към регионалните стратегии, за да можем да опазваме ресурсите. Във връзка с енергетиката искам да посоча нещо. Селското стопанство е един от най-енергоемките сектори, обаче не енергията е проблем, а по-скоро допринася за решаването на проблема – може да се постигне до много по-голяма рационализация в този сектор, може да се използва и биомаса като източник на енергия. Но за да може селското стопанство да играе ефективно подобна роля, трябва да бъдат осигурени средства за развитие на селските райони и те да станат задължително изискване за държавите членки, за да можем да изпълним целите. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Господин Анио получава думата. Извинявам, че взем думата. Агню. Аз си произнасям името Агню, като казвате Аньо, трудно ми е да си я позная собственото име. Благодаря за предложенията. Не споменахте глобално затопляне или климатични изменения. Това е сериозна стъпка напред и ви благодаря за това, защото аз и други производители на захарно цвекло сме е, загубили поне една трета от рекордата си поради студеното време. В същото време е, ни казвате, е, е, много ви моля, отделяйте по-малко въглероден диоксид, защото иначе затопляте атмосферата. Много ви благодаря, това е сериозна стъпка напред. После, политическите предизвикателства. Мисля, че има две такива основни. Първо, плащането на стопанство се отнема бавно, но сигурно и се преразпределя към земевладелците, които не на всяка цена активно се занимават с земеделско производство. И това е един процес, който ще продължи да се засилва, освен ако не се въведат корективни а, мерки. Второто предизвикателство е да се е, укрепят средствата по втори стълб, така че да се гарантира, че те не се пилеят за безсмислени дейности и цели. Благодаря ви, господин Агньо, казва председателя. Следващия оратор. Благодаря. Ще се спра на някои точки, които не бяха споменати до момента. Първо е много важно да напомня, че ако искаме да постигнем значително ниво на средствата в бюджета, трябва да подберем цели, които да са убедителни. Те трябва да бъдат легитимни, освен това. Иначе, просто като че ли нещата не изглеждат достоверни. Ние ще дискутираме по този въпрос, обаче не трябва да забравяме, че европейските граждани финансират всичко това с данъците, които заплащат, така че нещата трябва да бъдат прозрачни. Още две точки искам да спомена, които не бяха споменати до момента. Във връзка с компенсациите за пшеница и месо, в времена на криза е възможно да се поддържат частни и публични складове за такива продукти. Имаше и съответен ред по бюджета, който беше премахнат. Преди десетилетия не беше възможно да се осигури складово съхранение за пшеница на приемлива цена. И още един важен елемент във връзка с цените и потребителите – контрола за спазването на хигиенните мерки от страна на ЕФСА. В момента ЕФСА няма достатъчно финансови средства за да постигне напредък при контрола и оценките, които извърши. Има две възможности. Или ЕФСА да бъде подкрепена с публични средства, т.е. от комисия, общността или да бъде финансирана от фирмите. Но като погледнем скандалите, които непрекъснато избухват, е, като имаме предвид и конфликтите на интереси, то тогава бих е, казал, че е по-добре да се укрепи бюджета на ЕФСА с публични средства, но за това трябва да си помислим и да дискутираме. Благодаря, казва председателят. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя предложението на колегата Лавия. Не само защото той е колега, който много уважавам и с когото сме били съученици. Мисля, че Чудесният синтез, който той предложи, е много ясен за нас. Смятам, че една дата е много важна, а именно намаляването на по-скоро една данна е важна намаляването на средствата за ОСП в общия бюджет от 75% на 38%. Това е важен елемент, който ми създава загриженост и дори е, понякога с неудоволствие защитаваме средствата за селско стопанство в бюджета, защото много често се ръководим от дебати, които се водят в цяла Европа. Средствата за селското стопанство са всъщност средства за подпомагане, средства, които подпомагат производството. И аз мисля, че тук трябва да действаме малко по-смело, трябва да защитаваме схващането, че е, средствата за селско стопанство са средства, които се изразходват в общ интерес. Това са средства, които се изразходват за безопасността на храните, които се изразходват за да се гарантира запазването на качеството на почвите и насъжденията, а също така и за запазването на нашата позиция в глобален мащаб. Това са средства, които естествено не винаги е, са предназначени за достоен доход на земеделските стопани. И тук смятам, че трябва да се направи повече. Мисля, че наистина трябва да си помислим върху това. Не би следвало да забравяме, че тези средства от бюджета трябва да се защитават с голяма смелост, също и във връзка с това, че те се използват за полезни цели. Аз подкрепям не само проектостановището, но и начина по който тази тема е представена, а именно много прецизно. Благодаря, казва председателят и дава думата на господин директор Мегалес за коментар. Thank you, Благодаря, господин председателю. Първо, бих искал да кажа, че проекта за становище на господин Лавия дава много добра основа за по-нататъчни разисквания в парламента за бъдещите перспективи и предизвикателствата към 2013 година. Както знаете, нашия комисар се застъпва за амбициозни реформи на общата селско-стопанска политика за периода след 2013 година, като под амбициозна Имам предвид и а, обоснована или легитимна. Няма да навлизам а, в а, стратегията за политиката на комисаря ни, защото ще имаме възможност да я обсъдим а, при следващата точка на а, дневния ред. Това е проекта за доклад на господин Дес. Това, което а, бих искал обаче сега да, на, да разгледам накратко е устойчивия, интелигентен и зелен растеж, които и трите като приоритети от стратегията за 2020 година са залегнали в новата обща селско-стопанска политика. Това, което е написал господин Лавия е особено амбициозно и е, то няма как да се изпълни, е, както и той подчертава, без е, да се осигурят съответните средства за тая политика или ако те се намолят още повече. Много е трудно да се мотивират производителите да вървят в правилната посока, ако средствата, с които разполагат, са още по-малки, ако бъдат урязани. Поради това насърчаваме, извинете, приветстваме доклада на господин Лавия, който е много ясно разписан и най-вече становището, че трябва да се осигурят адекватни средства за 2013 година. Един от аспектите на становището е свързан с отстъпчивостта или гъвкавостта. Това е много важен въпрос, който ще става все по-важен и след 2013 година. Трябва да си дадем сметка за това обаче, че гъвкавостта може да има много изражения. Може, например, да бъде уредена по такъв начин, че да се избегнат въпроси, които са отвъд обхвата на общата сълскостопанска политика, т.е. да не се отклоняват средства за странични цели, което да компрометира, да поручи изпълняването на целите на ОСП. Нещо друго, което бих искал да подчертая от становището на господин Лавия е а, това, че а, следва да остане ОСП единна и в следващата многогодишна а, финансова рамка. Това е нещо много важно. А, по такъв начин се подчертава, че ОСП не е животно, което си има ляво крило и дясно крило. Тя е едно единно цяло, една единна политика, която по единен начин преследва определени цели и а, подкрепата за производителите и другите цели а, трябва да останат под една шапка. Затова е особено смислено двата стълба да се запазят в рамките на една структура, в рамките на едно бюджетно перо. Сега мога да повторя нещо, което казах в началото. Становището господин Лавия според нас дава много добра основа, много добър принос от стра... за сълскостопанската политика и много добра основа за бъдещите дебати относно общата сълскостопанска политика. Благодаря ви. Добре, благодаря. Господин Мьогле, сега давам думата на господин Лавия, за да за заключителни думи. Крайната срок, крайният срок за внасяне на изменения 2 марта, 12 часа на обяд. Джовани има думата. Благодаря. Господин председател, благодаря и на всички, които участваха в дебата мнозина се спряха на стегнатия характер на доклада. Всъщност тогава, когато ти възложат доклад, трябва да си има предвид, че ограничението от 1500 знака. Всъщност, това стегнатостта на доклада отразява не само а, моите желания. Аз бих искала да внеса някои изменения, като се добавят и другите изменения, възможно предвиденият, предвидената дължина да се увеличи. По отношение на въпроса за гъвкавостта. Знаете, че по силата на Лисабонския договор започна спорт между Европейския парламент, съвета и комисията по въпроса за гъвкавостта. Според правната служба на Европейския парламент, Лисабонския договор предвижда 5,3% трансфери, които следва да бъдат утвърдени с консенсус. Това няма да бъде лесно. Така че въпросът за финансиране на ОСП е свързан с много по-широкия въпрос за гъвкавостта на бюджета на общността това, този въпрос след, ще трябва да бъде решен от комисията Сюре. Целта е да се намери решение така, че да се прехвърлят средства от един раздел на бюджета в друг. Ясно е, че целта на ОСП е да се увеличава или да се запази производство на определени стоки на високо равнище. В някои средземноморски страни е, виждаме, всъщност на международен мащаб виждаме, че някои страни блокират износа на някои стоки, като зърни храни, за да гарантират собственото си снабдяване. Ние бихме искали ОСП да има една по-различна основна цел, а именно гарантиране на продоволствието за Европа. Обеден съм обаче, че това е въпрос, който ще бъде разгледан подробно и в доклада ДЕС. Ние ще трябва да добавим някои елементи в дебата, за да бъдем конкурентоспособни. Трябва да поставим акцент върху научно-развойната дейност. В новата общо сълскостопанска политика е, научно-развойната дейност е, трябва да получи статута на приоритетна област. Освен това се спомена легитимността на ОСП. Европейците а, трябва да легитимират ОСП и мисля, че с участието на всички, с, с вашите изменения а, и вашите изказвания, а, ние ще повишим качеството на становище. И на последно място, Спомена се финансирането на Агенцията за безопасност на храните. Това е в... Този параграф е включен в финансирането на агенциите. Съвършенно различен въпрос, но трябва да положим всички усилия, така че да осигурим безопасност за гражданите. Благодаря ви. Аз съм на ваше разположение за по-нататъчно съвършенстване на текста. Председателят. Благодаря на Джовани Лавия. Благодаря на всички, които участваха в дебата. Мисля, че можем да преминем към последната много важна точка от дневния ред и това е обща сълскостопанска политика към 2020 година. Предстои ни да изслушаме доклад Роберт Дес. Преди да му дам думата, искам да повторя още един път, че се намираме в много важен етап и трябва да бъдем максимално обединени. Колкото по-единна е нашата парламентарна комисия, толкова по-силно по влияние ще можем да окажем върху окончателното решение на Европейската комисия. Веднага давам думата на Алберт Дес, който ще представи доклада. Благодаря на Франко Киряко за това е, за присъствието му тук. Той е от економическия и социален комитет. След като изслуша доклада на Алберт Дес, той ще ни представи гледната точка на своята комисия. Алберт има думата. Благодаря, господин председател, скъпи Карло, скъпи колеги, уважаеми представители на комисията. И искам да се обърна също към присъстващите външни посетители тук с добре дошли. Аз е, имах възможност да дискутирам доклада за сълскостопанската политика след 2020 година. Това беше първата дискусия, след като колегите получиха доклада на родния си език, след доклада на Георг Лайен и след съобщението на комисията. Отново парламентът е наред, за да представи своето виждане и да изрази своите желания. Аз, господин комисар, благодаря много на господин комисар Чало за неговото съобщение и се спрях е, много активно на тези предложения в моя доклад. Също така е, в моя доклад има много от е, моментите, които бяха прияти в доклада на господин Лайен. Благодаря на господин Лайен за това, а също и на комисията. В доклада аз съм се спрял много подробно на тези аспекти, защото смятам, че след Лисабонския договор и правата, които получи Европейския парламент, той трябва да получи много силна роля в представянето на своите позиции, така че да се справи с новите отговорности. Естествено, парламента трябва да работи в тясно сътрудничество с комисията, за да намери едно бъдещо решение по ОСП, като в крайна сметка ще трябва да преговаря и с съвета. Основният принцип в моят доклад е, че ОСП трябва да стане по-опростена и по-справедлива. Тя трябва да се прилага по-лесно, да се разбира по-лесно, да се администрира по-лесно, без от това да страда качеството на нейните цели. Качеството на тези цели, напротив, трябва да се увеличи. И аз мисля, че в комисията всички сме едини по това, че след 2013 година трябва да имаме надежда, обща селскостопанска политика, една обща селскостопанска политика, която се финансира солидно, така както посочи колегата Лавия и както беше обсъдено в рамките на настоящата дискусия. За какво ни е необходима тази обща селскостопанска политика? Първо, за земеделски стопани в Европейския съюз, но и за предоставяне на храни на над 1 милиард души. И ние можем да постигнем това с едно устойчиво селско стопанство, което дава своя принос и опазва природните ресурси. Развитието на селските райони е още една важна задача, която се обсъжда в този доклад. За да бъдат постигнати тези цели, са ни необходими, както беше посочено в доклада на Лаян и в съобщението на комисията, повече стълбове или архитектура от два стълба. Необходима ни е ясна структура на двата стълба, без да има смесване между тях, които водят само до повече бюрокрация. Необходим ни е силен първи стълб в сълскостопанската политика. Той е изключително важен, защото по този начин се постига желания висок стандарт в Европейския съюз и е, по този начин се хонорират е, публични услуги, които не се хонорират на пазара. Също така от първия стълб се предлага компенсация за опазването на биоразнообразието и също така се дава принос за устойчивото е, снабдяване на храни в Европейския съюз. И е, всичко това не е нещо, което не се разбира от само себе си също и количествата захар, за които говорихме. 20 години се повтаряше от е, промишлеността, от захарната промишленост, че има достатъчно ефтина захар на световните пазари и ние бихме могли да се снабдяваме с захар от там, обаче настъпва ден, в който това вече не е така. По директните плащания искам да посоча, че разликите между отделните държави членки трябва да бъдат намалени. В момента съществуват много големи разлики и това, което ме изненадваше най-много през последните месеци е, че тези разлики разлики станаха още по-големи между държавите членки. Общата сълскостопанска политика ще може да отговори на своите цели само когато предвидим преходни срокове за постигане на по-голямо изравняване и премахване на разликите. Аз съм съгласен с комисар Чолос, че трябва да следваме целите на устойчиво селско стопанство и намаляване на наличните дефицити. Това трябва да бъде основание за е, част от плащанията по първия стълб. Кредото на всички екологични изисквания трябва да бъде следното. Да не се изискват допълнителни административни задачи и задачи за земеделските стопани. Системата трябва да се опрости и трябва да стане по-целенасочена и аз смятам, че тези екологични цели могат да бъдат изпълнявани по-добре и по-целенасочено чрез мерки от втория стълб, без да навлизам сега в подробности. Знам, че се водят много ужесточени дискусии по този въпрос, но докато настъпи момента за гласуване, господин председател, в Комисията по селско стопанство, което ще бъде вероятно на 2 май, и Имаме достатъчно време за да обсъждаме тази тема. Искам сега да спомена защо смятам, че тази тема трябва да бъде във втория стълб. Аз винаги следя с внимание предложенията, насочени към включване на тази тема в първия стълб, но без бюрокрация. Но тъй като до сега не съм получил такива небюрократични предложения, не мога да кажа как би съществувала тази система. След като има все още държави членки, в които земеделски стопани получават 50 евро на хектара, другаде 600 евро на хектар. Освен това, трябва да посоча, че е, имаме е, при премиите 15 евро, а имаме и 80 е, евро, така че тук трябва да помислим за еднакво ниво на компенсациите, на плащанията. Разбира се, тук има мнения за, има и мнения против, но всъщност тази система би могла да бъде по-добре функционираща във втория стълб. Много земеделски стопани си мислят, че парите от първия стълб са сигурни пари, а парите от втория стълб са несигурни пари. След 2013 година тези средства ще бъдат равнопоставени. Средствата от първия и втория стълб няма да има разлики, защото след 2013 година такива задължителни плащания няма да съществуват както до сега. В моя доклад аз засягам и темата за дребните земеделски стопани. Те представляват голям проблем в много държави членки, обаче аз не можах да намеря решение как тази тема да бъде дефинирана на европейско равнище в един доклад. И за това в моя доклад аз правя факултативно предложение държавите членки да предвидят определена сума от първия стълб за дребните земеделски стопани, така както а, те дефинират понятието дребен земеделски стопанин. Мога да си представя това да бъде задължителна процентна ставка и ние бихме могли да постигнем това със съответни изменения. Много важна е темата за младите земеделски стопани. Знам, че много от тях в определени страни на Европа имат проблеми за кредитиране с цел изграждане на земеделски стопанства и за това смятам, че тук трябва да предвидим специална програма във втория стълб. Смятам също, че темата за районите в неравностойно положение трябва да си остане във втория стълб, както до сега. Ние бихме могли да включим и други мерки във втория стълб, които в Европа изглеждат твърде различно. Няма да се спирам подробно на това, което съм отразил в доклада, само ще посоча, че ние не трябва да премахваме втория стълб, а напротив трябва да създадем там блокове, които да дадат възможност за предоставяне на финансови средства, които без всякакво съфинансиране ще бъдат предоставени императивно на земеделските стопани, които получават средства от първия стоп. И след това един втори блок е, агроекологичните дейности, които предвиждат е, е, работа на доброволна основа от страна на земеделските стопани. Тук съм записал в доклада 75% финансиране от Европейския съюз, 25% са финансиране от държавите членки, като разбира се трябва да се обосноват и разликите с новите държави членки. А що се отнася до мерките за селските райони, тук е, в много разговори аз е, стигнах до мнението, че с е, определени изключения трябва да запазим съфинансирането 50 на 50% и че това съфинансиране по-скоро тези средства за съфинансиране могат да се използват и за други цели. Що се отнася до темата пазарни инструменти, която днес беше обсъждана също, смятам, че тук е необходимо да запазим досегашните инструменти и в случай на криза да можем да разполагаме с тях, да ги използваме още по-целенасочено, за да можем при тези силни колебания на пазара, които може би ще се случат в бъдеще, да реагираме съответно. Аз съм съгласен с съместник председателя. по това, че трябва да си помислим дали не трябва да преминем отново към една определена система на минимални складови запаси, ако искаме да се справим с спекулацията. Моето лично мнение тук е, че ние бихме могли да се справим с спекулата само ако поддържаме определени минимални складови запаси. Що се отнася до темата развитие на семеделските райони, тук бихме могли да включим програмите, които са свързани с целите на стратегията Европа 2020. Аз идвам от един район в Германия, който след Втората световна война беше един от най-бедните в Германия. Това беше изцяло селски район. Скоро аз прочетох една експертна оценка, която показва, че от десете най-добри региона на бъдещето, три са от там, откъдето идвам аз и всъщност това са региони, които са изцяло насочени към изискванията на бъдещето. Аз пожелавам на много региони в Европа да достигнат тези цели и е, освен това да имаме предвид е, изоставащите региони е, да достигнат едно по-добро равнище чрез съответни мерки. Аз очаквам с нетърпение как ще се развие дискусията в бъдеще и всички, които ме познават, знаят, че аз съм винаги готов за компромис. С моя доклад аз исках да постигна да дадем старт на една дискусия, която да протече интензивно през следващите седмици и месеци и накрая с голямо мнозинство да приемем доклад, който да бъде включен в законодателните предложения. Благодаря на всички, които участваха до сега в дискусията. Благодаря най-сърдечно за вниманието. Ще се радвам на бъдещо добро сътрудничество. Благодаря, казва председателя. Благодаря ти, Алберт. Имаме да обсъждаме много неща. 20 колеги са се записали в списъка на изказващите се. Първо искам да дам думата на Франко Кириако. Както казах, нямаме много време и за това моля изказващите се да бъдат кратки. Ти си докладчик за Комисията по економика и социални въпроси. Да, благодаря. Благодаря на вашата комисия за поканата за това заседание. Тази сутрин искам да ви припомня в Комисията за развитие на земеделските райони беше прието становище за бъдещето на ОСП и това ще бъде обсъждана тема на пленарното заседание на 15 марта. Искам да благодаря на докладчика господин Дес. Ние официално го каним да дойде в нашата комисия за разискване. Аз самият не съм земеделски стопанин. Аз съм част от група 2, представители на работниците. Аз не съм специалист, но бих посочил, че основната задача на ОСП е повишаване на ролята на земеделските стопани. И реформата на ОСП трябва да протече така, че в крайна сметка земеделските стопани да получат разумни доходи и то навсякъде в Европейския съюз. Важно е да се подкрепи производството и пазарната реализация на земеделските продукти, също така директните продажби на местните пазари. Ние от Комисията по економика и социални въпроси смятаме, че трябва да се подкрепи не само интензивността на акорната заетост, но и дейността на земеделските стопани като цяло. За тази цел ни е необходима сексуална декларация за използването на европейските средства. В нашето становище ние посочваме три цели, е, които са свързани с екологията, труда и работещите. Първо искам да кажа нещо във връзка с труда. Той не трябва да се разглежда само едностранно. Става дума за човешкия компонент – не само за компонента, свързан с отглеждане на животните. 18 милиона са заети в селското стопанство в Европа. Има и други лица, които не са идентифицирани като земеделски стопани. В някои райони и в някои държави членки те упражняват незаконна заетост. Ние трябва да гарантираме Европейският съюз да бъде конкурентно способен и иновативен в сферата на земеделското стопанство, за да можем да дадем принос за подобряване на социоекономическите условия, за сигурността на заетите лица и също така да можем да окажем подкрепа на земеделския сектор като цяло. Комисията по економически и социални въпроси смята, че до 2013 година ние ще можем да се справим с тези задачи, но естествено трябва да разгледаме всички елементи, свързани с бюджета и да ги поставим в равновесие. Необходима ни е дефиниция на връзката между целите и инструментите, а също също така и ресурсите. Искам да посоча още нещо, господин председател. Искам да напомня, че отварянето на пазарите ще доведе естествено до повишена конкуренция, също така по отношение на цените и е, тук естествено трябва да се справим с е, колебанието на пазарите, като ги стабилизираме. Благодаря, казва председателя. Сега започваме с разискването по тази тема. Давам думата на представителите на политическите групи и след това на останалите. В момента са записани 23 оратори в списъка. Трябва да бъда малко строг по отношение на спазването на времето. Давам думата на Луис Сантос. Благодаря. Ще се постарая да бъда максимално кратък. Искам да поздравя господин Алберт Албердес за много трудната задача, с която се е справил добре. Господин Дес в, известни, в известно отношение следва линията на доклада Лайенс. Ние сме съгласни с тези насоки. Защи... Ние смятаме, че ни трябва силна обща сълскостопанска политика. Искаме справедливо разпределение между държавите членки, държим на упростени процедури, режим на плащания, свързан с площа и преходния период следва да бъде в, прилаган в изключителни случаи. Това са положителните елементи, с които съм съгласен. Само, че ако трябва да бъда честен, докладчикът е много непрецизен когато анализира онези области, в които парламентът трябва ясно да изрази становището си. Също така не е особено последователен и по основния въпрос. Ще поясня. В доклада ДЕС се казва, че трябва да има доброволна основа за заплащанията. Не мога да разбера защо трябва да има доброволна основа. Ние говорим за политика, регламентирана от общи правила, чиято цел е да гарантират последователност. Господин Дес не предлага не, не предлага дефиниция на критериите. Всъщност, ние трябва да изразим своето становище по дефиницията и господин Дес трябва да намери решение за дефиницията. Той говори за справедливо разпределение на помощта и предлага държавите членки да получават не по-малко от две трети от преките плащания, но за, какво средна, за каква средна величина говорим? След прилагането на новите критерии или, или нещо друго? Това е много важен въпрос който трябва да бъде решен и разгледан много по-ясно. Освен това, там се говори за в, в точка за допълнително покритие. Не става ясно обаче какво има предвид. И има противоречия. Също така, в 52 точка се застъпва тезата за съфинансиране. Това означава изпълнение на ОСП на национално ниво. Особено ако погледнете точка 35 и 39. Там се говори за национално съфинансиране. Не смятам, че национализацията е пътят напред. мисля, че не се обръща достатъчно внимание на работна със сила. Ако не включим въпросите за заетостта, няма да постигнем добри резултати. Може би най-спорният момент в доклада е 22 точка. Там се предлага нещо противоречиво, което освен това е против принципите за упростяване. Не знам защо прилага 100% финансиране по втория стълб, след като може да се осигури финансиране по първия стълб. Ние се стремим към хармонизацията и социалистическата група иска от доста, от доста отдавна да укрепи първия стълб мисля, че ние ще можем да гарантираме финансирането по първия стоп. Господин Дес казва, че според него фермерите гледат на първия стълб като на сигурно плащане, докато втория стълб е несигурен. Така че, когато говорим за съкръщение в областта на екологията, защо не са включени те в първия стълб? Мисля, че има по-добри варианти от онези, които той е застъпил. Групата на социалистите все още не е провела е, разисквания по доклада, но сме готови за обсъждане на компромисни е, решения. Джордж Лайн има думата. Благодаря, господин председател. И аз искам да се присъединя към благодарността а, за Алфред, а, за Алберт Дес. Той много а, активно търсеше диалог с членове на моята група. Разбирам, че а, подходът му е бил същия и към други групи. Има много области, в които приветствам застъпените от него позиции, призовът за упростяване. Едва ли някой би възразил тук. Ясният бюджетен ред и аргументацията му за отделен бюджетен ред, справедливо разпределение – Приветствам призива му за плащания за фермери, но може би трябва да дефинираме по-ясно понятието активни фермери. Също така съм съгласен с казаното от него за лимитите и таваните. Има много области, в които не съм съгласен което въжи за членовете на моята група. Член 68 е доста объркващо. В 15-та точка се говори за премахване на обвързаната подкрепа за добитъка и овцете. А по-нататък е, в друга част на текста се говори за е, премахване на обвързването. Мисля, че обвързването е важно в някои области на Европа. Двата най-сериозни проблема, според мен, са свързани с справедливостта, например. От доклада оставам с впечатлението, че докладчикът иска да, да приемем плащанията по първи и втори стълб – мисля, че трябва да има разграничение. Има основания, поради които в нови държави членки има плащания за развитие на селските райони. Той говори за това, че всички държави членки да полагат усилия за справедливото разпределение. 65% от е, средното ще се изразходва за преки плащания. Моите изчисления показват, е, че само три нови държави членки ще спечелят от тези опити за справедливо разпределение. И моите, в моите разговори не останах с впечатлението, че тук се поставят много амбициозни цели. Друга област, в която имам притеснение, свързана с 22 точка, там се излага модел за позеленяване, така да се каже, на преките плащания и упростяването им. Мисля, че всъщност тук дори се осложняват нещата, защото в някои държави членки предложението да се вземат средства от първи стълб и да се прехвърлят във втори стълб и след това да се разработи списък с мерки и след това да се върнат парите. Само, че след това се предлагат три различни начини на финансиране. В някои държави членки става дума за прехвърляне от първи във втори стълб, в други държави членки чрез съфинансиране. Има и трети вариант за държави членки от първи до, към втори стълб. Мисля, че санкциите са свързани с загуба на част от преките плащания при неспазване на изискванията. Мисля, че от гледна точка на упростяването е, не, целта не е постигната. Всъщност е, тук имаме три различни механизма за финансиране в зависимост е, от това кой, кой вариант избере съответната държава членка. Мисля, че по отношение на развитие на селските райони, в доклада се говори за премахване на трите приоритетни области, но след това не се говори подробно за това каква да бъде основната политическа цел. А това е важно. Аз мисля, че те трябва да съответстват на стратегията 2020. И господин Дес каза, това е ясно, само че трябва да положим усилия да покажем ясно кои мерки за развитие на селските райони избираме и кое смятаме, че ще бъде най-полезно за фермерите. Благодаря. Джеймс Николсън има думата. Uh, Благодаря, господин председател. И аз бих искал на този първоначален етап да приветствам възможността да проведем разискване. Мисля, че е, трябва да поздравим господин Дес по-различно е подходил в сравнение с предходни доклади. Има нови елементи, които си струва да се анализират и да се обсъдят. Трябва да му благодарим. Не просто старите идеи виждаме в този доклад. Съгласен съм обаче с вас, господин председател, когато казахте, че трябва да работим заедно в началото, ако очакваме сериозно да ни приемат като парламентарна комисия. И мисля, че това само по себе си е достатъчно предизвикателство и а, отговорност в рамките на парламента. Определено а, имаме нужда от упростяване, всички сме съгласни, а, дълго време я разискваме, но някак си не успяваме да я постигнем. И именно с а, това а, можем да се борим с трудностите, с кризата. Време е да се е, да си дадем сметка и да осигурим опростяване. Нещата не са прости, не са лесни, е, твърде много бюрократични пречки има. Според мен е несъмнено, че Не знам как стоят нещата в други държави членки, но ако се откажем от едините плащания, без значение колко голямо или малко е едно стопанство, ще се разруши основата на селскостопанската промишленост в, на селското стопанство изобщо в цяла Европа и е, това трябва да е нещо, за което си даваме ясна сметка. Също трябва да сме достатъчно гъв, гъвкави по отношение на местното, регионалното и националното изпълнение на програмата, защото не може с един начин да се мери всяка част на Европа. Различни сме на север и на юг, и на изток и на запад и трябва да си дадем сметка за това. По въпроса за съфинансирането имам определени тревоги, защото виждам една тенденция към ренационализация, т.е. връщане на замеделието в ръцете, е, връщането на, в етапа на националните държави, на, на държавите членки в този случай. Не... Защото по такъв начин в една държава членка производителите ще имат предимства, които няма да се радват в другите. И сега в определени области производителите е, могат да се радват е, на е, подпомагане за регионално развитие, а в други не. Но пак, ако нещата се решават единствено централно, няма да има достатъчно средство за регионално развитие. Слушах изказването на Джордж за определението на а, земеделски производител. Аз разбирам а, защо а, докладчикът не е а, дал определение на активен земеделски производител. Това е един от основните проблеми, пред които можем а, да се изправим, или комисията, понеже а, е много, много трудно да се даде такова определение. В момента, в който подемем една такава инициатива, ще изникнат множество нови проблеми и аз подкрепям идеята на този етап да не се да дава такова определение. Но може би Джордж би предложил някакво определение. Може би това очакват от него неговите избиратели, но и това ще допринесе за дебата като цяло. Още няколко въпроса бих искал да повдигна сега. Имам нужда от повече информация за а, националното застраховане и, а, срещу наци... или застраховането срещу национални рискове и опасности. И според мен това е една доста мътна област и трябва да се задълбоча в нея преди да а, си сформирам а, представа. Определено мисля, че има нужда да се подкрепи а, мрежата за безопасност. Тя трябва да е на лице тогава, когато пазара сам не се справя. И накрая, мисля, че ни трябва една ОСП, която да е от полза за производителите на храни. И трябва да а, осигурим доставки на продоволствие тогава, когато нямаме наличие достатъчно на храни. Трябва да се свърши повече. Мисля, че Джордж също спомена а, това, а, за, това а, преместването на средства от първи във втори стълб и после обратното. Трябва да седнем заедно и да видим как най-добре може да се организира този процес, как той би бил най-ефективен, без да създаваме допълнително бюрокрация. Благодаря, господин председател. Благодаря, Джеймс. Мартин Ослинг има думата. Аз също първо искам да благодаря на Алберт за работата, която е извършил. Няма да му бъде лесно. Приносът понякога ще бъде в определени граници, може би не толкова големи, колкото си представяме, но все пак е, искам да посоча, че докладът ще бъде толкова добър, че в крайна сметка ще бъде прият от целия парламент. Искам да се спра на точките, които не са на централно място в доклада, но те трябва да бъдат обект на нашето внимание. Мисля, че всички сме единни по това, че трябва да имаме два стълба, но тук трябва да се постави въпроса защо докладчикът по принцип в своя доклад вижда някаква опасност в това някои политики да отидат от единия стълб в другия. Според мен не би трябвало да има такива опасения и това беше посочено и от комисаря в неговия доклад. Необходимо Необходимо ни е позеленяване, екологизиране на цялата политика, за това трябва да има мерки в първия стълб. Не знам защо трябва да е толкова трудно някои от мерките да се формулират така, че да не са свързани с по-голямо наблюдение. Примерно да се предвиди определен сейдбооборот в първия стълб. Какво примерно би попречило да се приемат по-точни регулации във връзка с бобовите растения? Всичко това е обект на наблюдение и контрол. Също така тук попадат и голяма част от мерките на кръстосаното съответствие. Те също трябва да бъдат обект на контрол контрол. Това, което не разбирам е точката с дребните земеделски стопани. Знам, че те са в центъра на вниманието, обаче е неразбираемо защо същевременно с това се посочва да, дребните земеделски стопани трябва да бъдат пополагани, но само тогава, когато не застават на пътя на структурните промени. Аз мисля, че а, не би трябвало да се поставя под въпрос а, а, в кой момент да бъдат подпомагани, т.е. само ако не пречат на структурните промени. Е, според мен това не е правилно. Още една точка, която не беше разгледана толкова интензивно, е, и това е точката справедливост при разпределението. Две трети от държавите членки е, приемат определени мащаби, т.е. мащаб от две трети, но не се посочва кога. Е, ние трябва да имаме в крайна сметка ОСП, която да бъде приемлива за всички държави членки. И вторият въпрос, на който тук е, не се обърна особено внимание, това е разпределението в рамките на самото селско стопанство. Тук е, някои от предложенията на комисията не бяха изпълнени. Трябва да си помислим по тях и също така да осигурим и необходимите инструменти. Ние бихме могли да включим тук и фактора работни места. Също така не се каза нищо и за разпределение на средствата. Тук смятам, че аспекта работни места е много важен за бъдещата ОСП. И също така в член 68 това, което е посочено, трябва да се запази. Това е така трябва да се осигурява достъп до пазара само когато се спазват европейските правила. Това трябва да се отнася и за фуражите, които се внасят в Европейския съюз. Тук е, въпросът е много важен и трябва да бъде подплатен с съответните аргументи. Аз обаче в заключение бих казал, че очаквах един по-амбициозен доклад, защото много хора всъщност си задават въпроса кога ще бъдат отстранени недостатъците в ОСП и немалко граждани виждат определени поводи за критика, така че и комисията и парламента трябва да положат съответни усилия. Благодаря, казва председателят. И Естествено, казва той, ще дам думата на всички колеги. Все още 20 е броят на списъка на изказващите се. Давам думата сега на господин Папастамкос. Η αντικειμενική ανάγνωση της έκθεσης. Благодаря, господин председател. Докладът на господин ДЕС води до конвергенция, но и до дивергенции. Виждам, че Всичко това се разпределя между отделните политически групи. Това е моята прогноза. Аз смятам, че има много положителни елементи, които трябва да бъдат запазени в сълскостопанския бюджет до 2013 година. Разбира се, трябва да си зададем въпроса и за финансирането на директните плащания от бюджета, след това двата стълба и опростеното прилагане на ОСП в полза на земеделските стопани. Директните плащания са важни за осигуряване на доходите на земеделските стопани. Необходими са ни по-строги правила и освен това трябва да се създаде равновесие с, при подпомагането на земеделските стопани. Смятам, че трябва да си помислим за преходен период – това беше споменато и от господин Дес, защото в противен случай ще имаме отрицателно развитие в някои региони. Аз съм съгласен с докладчика, когато той твърди, че тук не трябва да има флат рейт, т.е. единна адвалорна ставка в целия Европейски съюз. Необходими са необективни критерии за разпределянето на директните плащания. Тук е, трябва да се вземат предвид особеностите на отделните региони. И още нещо, накрая, трябва да създадем по-ефективни и по-гъвкави пазарни условия прилагането на пазарно ориентираните мерки до сега не беше много успешно и след това е, зеленото измерение, екологичното измерение. Аз мисля, че тук трябва да въведем по-ефективни процедури, за да можем да постигнем положителни резултати в полза на земеделските стопани а за тази цел, разбира се, е необходимо бюджетно финансиране. Сега искам да благодаря на колегата за приноса, който той е, направи с изготвянето на този доклад. Благодаря, Йоргос, казва председателя Елизабет Егел и след това Дорфман. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на Алберт, който наистина положи много усилия за изготвянето на този доклад. Мисля, че когато разглеждаме този доклад и бъдещето на ОСП, а тази тема ще ни занимава още дълго време, да имаме предвид всички доклади по тази тема. Това е доклада на Лайнен, в това е докладът на Папа Стамкос във връзка с международната търговия и смятам, че това също е важна основа за дискусия за бъдещето на ОСП. Аграрната реформа днес е важна тема и тук трябва да се вземе предвид и становището на Лавия по бюджета. Ние не можем да водим аграрно-политически дискусии, ако имаме по-малко средства на разположение. Аз внимателно слушах дискусията. Има случай на изразено съгласие. Има и въпроси. Точка 22 със сигурност е една от най-сложните и с нея ще трябва да се занимаем по-интензивно. Като тук искам да посоча, че можем да се съгласим с комисара, ако той изисква е, скрининг на европейско равнище по отношение на приемливостта на плащанията. Обаче тук трябва да се зададем въпроса как да организираме този скрининг на европейско равнище. До до сега във втория стълб бяха възможни екологичните дейности. Някои държави ги изпълняват, някои в по-малка степен ги изпълняват, защото това е свързано с съфинансиране, а и защото някои държави членки смятат, че това е невъзможно за тях. Така че в първия стълб трябва да има европейски средства и моля всички да се борят за тези средства в първия стълб. За мен е под въпрос да включим екологичните мерки, мерките за озеленяване в първия стълб. Имаме двоен контрол във втория стълб с аграрно-екологични мерки. В моята страна те се прилагат в много голяма степен, а допълнително сега се включват такива и в първия стълб. Това е бюрокрация и трябва да си зададем въпроса как следва да действаме в този случай. Затова аз смятам, че може би е по-добре да се задължим за това във втория престъпно без съфинансиране. И тук вече трябва да видим как ще стои въпросът с средствата. Не е толкова лесно, както посочва господин Хойзлинг, сидба оборот и за екологично измерение, но какво ще прави земеделския стопанин в Испания или в Лапландия. Тоест, трябва много добре да обмислим този европейски скрининг и сега, гледайки часовника, ще спра до тук. Моля всички да намерим една обща цел, която да бъде предмет на компромис, така че накрая доклада да бъде прият. Благодаря. Grazie Elisabeth. Do la parola a Dorfman. Attenzione che abbiamo ancora... Благодаря, Елизабет. Дофман има думата. Има още 17 оратори в списъка. Трябва скоро обаче да приключим заседанието, защото след това има заседание на координаторите. Благодаря, господин председател. Ще се постарая да се съобразя с искането ви. Става дума за скрининга. Той е много важен но според мен има по-важни въпроси при реформата на ОСП. Смятам, че по отношение на екологичното измерение трябва да видим каква е ситуацията днес. В ОСП през 1992 година беше въведен класически инструмент за скрининг, това е премията, а вече имаме 27 държави членки, 20% дават някои държави за селско стопанство, а други само 2%. Така че аз мисля, че не би трябвало като с сенокосачка да подвеждаме всичко под един знаменател. Трябва да вземем предвид особеностите. Смятам, че днешната ситуация предлага повод за такива размисли. Важен е въпросът също дали средствата се използват целенасочено. И тук вече трябва да попитам дали премахването на обвързването в исторически аспект не доведе до някои държави до е, това те да бъдат в по-благоприятно положение. Те имаха много е, елементи, които да е, освободят от това обвързване и днес са в по-благоприятно положение. Дали сега, например, 10% от средствата се създават в селското стопанство и е, след това е, трябва да си зададем въпроса за младите земеделски стопани. Те трябва да бъдат включени малко по-активно. Е, още едно изречение ми позволете. Смятам, че при младите земеделски стопани не става дума за това да получават повече средства. Те трябва да бъдат е, обект е, на един подход, който предвижда по-малко бюрократизация. Господин Тарабала има думата. Благодаря, господин председател. Господин Дес, вярно е, че Получихме доклада на нашите езици и при това за много кратък срок ще направя един анализ по форма и след това по същество, по формата. Мисля, че е важно докладът да бъде структуриран по начин, който да бъде разбираем, да разгледа въпросите на производство, потреблението и земеделските производители мисля, че именно по този начин предвижда нещата и римския договор. По този начин ще се осигури последователност в дейността. Това е въпрос на форма, но тя не е маловажна. По-нататък по същество, мисля, че тук става дума за два основни проблема и трябва, те трябва да бъдат откроени. На първо място преразпределението на помощта. Вярно е, че днес има е, несправедливо разпределение на помощта. Комисията го признава. Половината производители не получават помощ и какво решение е взето за производителите на пилешко месо, например, те не получават приходи. Няма начин те да бъдат подкрепени, защото не са част от онези производители, които имат достъп до помощта. Така че въпросът за достъп до помощта е от особено значение. Мисля, че има, че въпроса възниква и за разпределението между държавите. Има още един проблем, който не беше обсъден днес и това е дали пряката помощ е за доходите на земеделските производители или за оборота на стопанствата. Това не е едно и също. Оборотът и е, оборотът и приходите са различни неща. Ако няма достатъчна помощ, няма да постигнем резултатите, които искаме. Мисля, че трябва да спрем да финансираме онези, които не са активни. Английската кралица не получава финансиране. Князът на Монако не получава финансиране. По-нататък Втората цел с... Обща сухостопанска политика трябва да бъде устойчива. Не говоря за зелена, тъй като ще допусне много грешки. Устойчивост означава производителите да могат да работят от едно поколение на друго. И селското стопанство също така трябва да може да се адаптира към климатичните особености. Фактът, че нещата се прехвърлят в първия стълб е проява на, между, на, между, на вътрешноевропейска солидарност. Не всички са равни. Гърция и Ирландия не разполагат със същите средства за подкрепа на селското стопанство, както Франция или Германия, например. Така че аз мисля, че докладът трябва да стане малко по-последователен. Марк Тарабела има думата. И след това госпожа Магинес. Господин председател, аз искам да започна с един израз на италиански, който не знае защо отива някъде, не знае на къде да отиде. Когато четем доклада на господин Дес, аз изпитвам и доста силно притеснение. Отдавна работим заедно. Знаем, че Лисабонския договор ни осигури права за съвместно взимане на решение. Докладът е изключително важен. Не искам да критикувам Албер за това, че иска нещо ново, а по-скоро за това, че посоката не винаги е много ясна. Колегите вече споменаха различните точки 10, 22, 25, също така и някои бележки под линия. Въпросът за колебливостта е нещо, което е, е въпрос, който няма да е, изчезне. Притеснявам се, защото ще поискаме е, защото ние искаме в доклада да бъде последователен. Най-голямата трудност е в това да излезем с ясно послание. Не бива да допускаме правомощията ни да бъдат ограничени. От 1 до 58 точка всъщност не са ми много ясни, не съм много сигурен каква е посоката. Аз смятам, че парламента трябва да излезе с ясно послание, което няма да бъде никак лесна задача. Госпожа Магинес има думата. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя Алберт Дес за тежката задача, с която се е нагърбил с този доклад. В момента поставяме насоките. И в доклада виждаме по-задълбочено разглеждане на проблемите, пред които сме изправени ние в тази комисия. Занимаваме се в доклада и с доклада за реформа в основни ам, аспекти на политиката. Не разполагам с много време, затова ще кажа само следното. Обикновено не съм съгласен с господин Бове, но искам да му благодаря за две неща. Първо въпроса за устойчивото селско стопанство. Аз смятам, че ни трябва устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство и трябва да променим политиката си, за да постигнем това. После, а, Положението на Ирландия мисля, че добре се разбира вече. някои страни може би по-лесно финансират селското стопанство, но нека да не забравяме, че става въпрос за обща селско-стопанска политика за 100% финансиране на преките, преките плащания, така че сме напълно съгласни. Мисля, че трябва да сме особено предпазливи в реформите си, така щото да не допринесем за изкривяване на общия пазар и на общата селскостопанска политика. Така че оценявам това, което казахте. Мисля, че трябва това озеленяване малко по-конкретно да го определим. Не винаги то много ясно се разбира. Не съм убеден, че сме го осъзнали добре. И последното нещо, което искам да кажа е определението на активните фермери или земеделски производители чувам, че всичките дребни производители са активни производители, ама това не е така, защото има а, такива производители, които не са точно сълскостопански производители. Затова трябва малко по-подробно да се а, вгледаме в а, този въпрос, за да осигурим последователност. Определено ще се внесат изменения много и аз лично ще внеса няколко. Последното нещо, което искам да кажа е, че компетентните органи в държавите членки са най-доброто звено, което да решава как да се осигури изпълнението, така че трябва да се предвидите такава една гъвкавост в структурата на политиката, за да могат държавите членки всъщност да изпълнят а, а, реформата. Искам да благодаря на Алберт Дес за а, този обстоен доклад. И а, по-нататък ще се радвам да разглеждам предложенията за изменения. Благодаря, казва председателя и в думата на следващия оратус Мария Перес. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко ще се изкажа. Мисля, че съм съгласна по основните моменти, които бяха засегнати от колегите относно общия подход, съответствието с стратегията 2020 година, необходимостта от достатъчен бюджет, от пазарни инструменти, от определение на функцията на първия и на втория стълб. Обаче, както казаха и някои други колеги, когато се гледа една такава цел, цел като упростяването на процедурите, трябва да се има предвид практическото изпълнение на тая цел за да не се окажем в обратното положение с повече неясноти. И това го казвам във връзка с точка 22, която бе спомената и от други колеги. Ако има два ясно откроени стълба, не разбирам защо трябва да се въвеждат различни условия, критерии за пренос на средства от един стълб в другия. Това наистина ми се вижда много, много неясно. Това е нещо, което трябва да обсъдим заедно. Друг въпрос. Сигурна съм, че ще достигнем до съгласие без проблеми. В това отношение но в други е, няма да е толкова лесно. Въпреки всичките трудности, обаче трябва да достигнем да, а, е, е, един огласие в а, тази комисия, за да можем после да устояваме становището си. Мишел Дантен. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря от моя страна за чудесната работа, която е извършил докладчикът. Аз мисля, че в неговия доклад проличаха важни неща, по които парламентът със сигурност трябва да вземе отношение. Те са свързани най-вече с това, че трябва да имаме общностни стандарти, че не искаме да допускаме ренационализация на ОСП. Естествено, ни е необходимо административно-техническо упростяване, така е записано в доклада и това е свързано най-вече с кръстосаното съответствие. Трябва да бъдат взети прагматични мерки. Те трябва да отговарят на економическите реалности в земеделските стопанства. И естествено важна тема е доходът на земеделските стопани, веригата на доставки и осигуряването на хранителни продукти с съответни качества за потребителите. Това са важни теми, които са добър повод за дискусия. Също така трябва да се вземе предвид и екологичното измерение. Някои вече са водили дискусии по подобни теми и реагират е, на тях по различен начин. Особено, що се отнася до екологизацията. В Германия установявам, че това е въпрос, който е тема за екологичните съюзи и е, за публичното мнение. И всички те смятат, че това трябва да бъде част от втория стълб. Във Франция обаче се смята, че не трябва да има екологизиране във втория стълб, а в първия стълб. Е, Естествено, при това положение трябва да се създаде нещо и в първия стълб и тук като че имаме нощ с две острията. От една страна трябва да вземем предвид мнението на обществеността по тези теми, а от друга страна има някои понятия, които ние през последните месеци непрекъснато споменаваме. Става дума за мрежите за безопасност. Смятам, че една многостепенна мрежа за безопасност трябва да бъде предмет на дискусия Разбира се, тук ще бъдат внесени изменения от наша страна. Необходимо ни е време за разискване в комисията, за да можем да се уточним какво точно следва да разбираме под отделните понятия. След това ще внесем изменения, за да видим дали правилно сме разбрали значението на тези понятия. Следващият оратор благодаря най-сърдечно на докладчика, защото неговият доклад съвсем не беше лесен. Искам да направя само две е, забележки. Може би в комисията не трябва да принизяваме това, по което сме постигнали съгласие. От е, всички е, изказали се, аз е, чух за необходимостта да се занимаваме с е, мерките за екологизация. Тези мерки трябва да бъдат включени, това е ясно ясно и апелирам към всички е, да ни стане ясно какво искаме да постигнем с тези мерки. За мен е важно те да бъдат небюрократични. Те е, също така не трябва да изискват съфинансиране. Важно е също мерките за екологизация да бъдат е, спазвани във всички държави членки. Докладчикът вече спомена, че в една страна държава те да струват 15, в друга 20 евро. Искам също с тези мерки за екологизация да не се разрушават вече приети от земеделските стопани програми, които са се оказали добри в практиката. В Германия има много такива екологични програми, в които земеделските стопани на доброволна основа получават много средства. Ако с този скрининг всичко това се премахне, мисля, че това няма да бъде добре. Освен това, ние трябва да видим как се вписват мерките за екологизация в кръстосаното съответствие. Смятам, че тези мерки мерки за екологизация биха могли да се включат в втория стълб. Не е задължително да бъдат в първи. И за това апелирам към всички. Първо да си зададем въпроса какво искаме да постигнем с тези мерки за екологизация и след това в кой стълб ще бъдат включени. Това е на второ място по значение. Що се отнася до таваните, аз искам да по ставя следния въпрос на дискусия. Политиката не може да конструира имагинерни селски стопанства, които се подчиняват на имагинерни изисквания. Това беше през социализма. Благодаря, казва председателят. Естествено, ние ще продължим това разискване в Страсбург някъде половин час ще бъде предвиден за това. Знаете, че на 14 марта срока за внасяне на изменения. Естествено, трябва да подкрепим Алберт. Със сигурност в Страсбург е, този дебат ще продължи. Следващият оратор благодаря на Алберт за трудната задача, която е изпълнил. Към тази тема има много очаквания от страна на европейските граждани, но ние не трябва да губим от поглед целите на ОСП. И тук съм твърдо убедена, че трябва да се занимаваме с теми като биоразнообразие, опазване на околната среда, климатични промени и безопасност на храните и сигурност на хранителните доставки. Трябва да се концентрираме върху двата стълба и аз бих искала да проведа дискусия с господин Дес по съображение Г. Цитирам общите цели в ОСП и по-специално опазване на животните, териториално сближаване и така нататък не трябва да застрашават конкурентоспособността на европейските земеделски стопани. Въпросът ми е, директните плащания служат точно за това да се даде възможност на земеделските стопани, въпреки тежките условия, да реализират съответно конкретни доходи. Ако сега първия стълб не бъде преорганизиран по критериите, които посочих, ние няма да изпълним това изискване. И второ, аз съм убедена, че ние ще трябва да осигурим необходимите средства за това и да не е, намаляваме е, тези средства по драстичен начин. Още един въпрос, който ми създава загриженост, искам да се спра на частните системи за снабдяване с храни. Не трябва да имаме земеделски стопани от първа и втора категория. Е, каза се, че финансирането е сложно, то трябва да бъде подкрепено от Европейския съюз и държавите членки. Въпросът ми е, искаме обща сълскостопанска политика. Какво всъщност говори против едно общо европейско решение за нея. И накрая искам да посоча какво е, трябва да се разбира под инструменти за е, възпрепятстване на пазара и е, клауза в е, изключителни случаи. Благодаря. Понеделник 17 в Страсбург, 7 часа. Това е предложението за дебат от час и половина. Остават още 9 души в списъка. Много ви моля, не повече от една минута. Господин председател, ще се постарая да, бъ да се изкажа накратко. Малко е дискриминационно, тъй като някои хора говориха по 3-4 минути. Аз благодаря на Обердес за доклада. Разбира се, трудно е всички гледни точки да бъдат обединени в един доклад, който да отразява становищата на изтока, запада и севера и юга. Според Латвия, е особено задължително политиката да бъде справедлива. Преките плащания са много важни и трябва да има равнопоставеност. Ето защо приветствам предложението за определене на най-низкото равнище за хектар. Също така ми харесва идеята за таван на плащанията за хектор становището в Латвия е, че най-низкото ниво трябва да бъде 75%. Таванът би трябвало да бъде 125%. Също така сме обединени, че допълнителният преходен период да не бъде по-дълъг от 4 периода. Когато работехме по предишният, по предишния вариант, предвиденият преходен период не беше адекватен. В доклада липсват обективните критерии. Необходими са такива критерии за разпределяне на средствата. Това може да бъде БВП на глава от населението. Освен това, друг възможен критерий е обработваемата площа, друг критерий са разходите. Имаме много работа по този доклад. Е, Смятам обаче, че независимо от различията, ще успеем да намерим единство. Не е необходимо да говорите бързо. Онези, които не могат да се изкажат днес, ще се изкажат в понеделник. Госпожа Раймерс, ще се опитам да бъда кратка. Като цяло всички важни теми бяха засегнати. Това, което ми направи впечатление е, че трябва да имаме предвид, че в Европа има финансова криза, е, която оказва огромно въздействие. Ние сега сме и в е, време на големи политически промени извън Европа, които ще окажат силно влияние върху селското стопанство, защото е, то всъщност представлява една разпространена в целия свят стопанска форма. Централната цел на ОС БСП трябва да бъде да се запази конкурентоспособността на е, земеделските стопанства, като тук е необходима предприемаческа свобода и тук не трябва да има ограничения. Земеделските стопани трябва да имат свободно поле на действие. Господин Калиновски, след това Пал Смит. В проекте пана Деса. Благодаря, господин председателю. В е, доклада ДЕС е, се дава отговор на много въпроси. Също така се очертават някои предизвикателства, които са от голямо значение. Но една тема, която едва частично се засяга е конкурентоспособността на селското стопанство в Европа. Конкурентоспособността на селското стопанство в Европа намалява Внасят се продукти от е, трети страни, само че те трябва да отговарят на европейските стандарти за хуманно отношение към животните. Това трябва да се проверя. Трябва да гарантираме, че те е, се изпълняват тези изисквания. Говорим за финансиране, но всичко това трябва да се основава на обективни критерии. Има различия между замеделието в различните държави членки. Това е така, но въпреки това трябва да осигурим обективни критерии. На базата на това, което видяхме е, в доклада Lions, е, е, можем да надграждаме. Там имаше обективни критерии за преките плащания. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Два въпроса ще засегна. Не искам да повтарям това, което вече бе казано. За развитието на селските райони и необлагодетелствените райони говори се за каталог на задължителни мерки. Това малко ме тревожи и това трябва да замени предходните оси за регионално развитие. Според нас най-доброто, най-инновативното като проекти а, са унези, които са осигурили максимално гъвкавост на най-низкото местно ниво. А, също е необходимо повече яснота за това как ще преминем по-етапно към следващия етап, към следващия период, също как ще подходим за най-необлагодетелствените райони. Така че ще внесем някои изменения с цел да създаде малко повече същина на тези важни според нас въпроси. Благодаря. Господин Смит, чудесно спазихте времето. Благодаря, господин председател. Искам само да посоча, че наистина е много важно, когато говорим днес за екологичен компонент в първия стълб, е, да не се стига до поставяне в лоша позиция на страни, които са направили много в аграрната сфера през последните години. Моята страна, например, е, изпълнява много такива програми и има много голям принос през последните години. Не трябва да забравяме това, когато дискутираме по първия стълб, че там трябва да се изпълняват изискванията на кръстосаното съответствие и не трябва непрекъснато да се търси оправдание, когато става дума за средства за селското стопанство. Важно е също да се спомене управлението на риска, мрежата за безопасност или за сигурност и тук трябва да се поясни дали всички изхождат от едно и също ниво на науката. Виждаме сега какво става на земеделието земеделските пазари. Голям проблем е високата цена на пшеницата, също така има и проблеми с преработката в свинеогояването, например, и това трябва да даде повод в бъдеще да постигнем добър баланс и това пък от друга страна ще ни даде възможност да спрем спекулата. Смятам, че това е изключително важно, защото господин Смит вече спомена, че тези специални мерки за районите в неравностойност неравностойно положение, планинските райони. Е, те е, трябва да е, бъдат обвързани с изискването за предоставяне на единни премии, особено що се отнася до отглеждането на крави с бозаещи телета. И за това, а и по други причини, аз подкрепям предложенията на докладчика, обаче не съм сигурна дали мерките от втория стъп са достатъчни и дали не трябва да се предприемат по-смели стъпки по отношение на младите земеделски стопани. Благодаря. е пой Агньо. Благодаря. Искам да кажа няколко думи за бъдещето на ОСП. Най-напред благодаря на господин Дес и на останалите, тъй като докладът е една много здрава основа за по-нататъчна работа и търсене на нови решения. Мисля, че той върви в правилната посока. В него обаче няма смели предложения за преодоляване на различията между новите и стари държави членки по отношение на преките плащания, каквото и да е бъдещето на ОСП. Всички страни трябва да участват. Разбира се, не може да няма различия, тъй като има различия между самите държави по отношение на начина по който се развива селското стопанство. Те водят до различия в преките плащания. Това ниво на подпомагане обаче не трябва да зависи на страната, от която идва земеделския производител. Принципът на разпределение на средствата трябва да са еднакви за всички производители. Свидетели сме на дискриминация в разпределението на средствата. През първите 10 години на членството някои производители получиха по-малко средства, отколкото биха получили без да има дискриминация. След Френската революция беше издигнат призива за равенство и братство. Равенството е необходимо, за да има справедливост. Трябват ни общи критерии за подкрепа на фермерите. Не бива да допускаме Европа на две скорости. Господин Агню. Микрофонът не е включен. Алберт, разбирам от електронната поща, че си станал социалист. И дори британския министър по, за селското стопанство каза, че си социалист би ли потвърдил това, защото англичаните искат да знаят какъв си. Аз се радвам, че си докладчик, ти си е единствения, който ме подкрепя, когато говоря за глобалното затопляне, че не можем да контролираме времето. Надявам се, че ще, постигне, ще достигнем до разумни а, идеи. Не мога да подкрепя съфинансирането за втория стълб, английското правителство разполага с много малко средства. Данако, данакоплаците също така ще се раздразнят, ако техните средства се използват с други страни. Таваните са загуба на време. Големите производители ще намерят начин да заобиклят. 59 секунди. Господин Сикерски, след това клас. Moje pytanie jest, gdzie mamy drugi filar? Следния въпрос искам да задам. Какво ще е мястото на втория стълб? Този, който е свързан с развитието на селските райони. В миналото това бе Нещо, което допълваше първия стълб, нещо, което даде възможност за модернизацията на селското стопанство, най-вече в новите държави членки, тези, които най-вече се нуждаеха нужда от модернизация. В миналото а, различията, неравенството се бореше с средства от втория а, стълб. Това е първата тема, която искам да засегна. Втората. Защо се боим от намеса на селскостопанските пазари? Без интервенция, без намеса, селскостопанските пазари ще бъдат обречени на провал. На провал. Защо се самозалъгваме? И последното нещо, което искам да кажа. Доклада на комисията предлагаше реформа, която да се проведе по начин, по който да не доведе до нищо ново, до никаква промяна. Благодаря. Благодаря. Първо искам да благодаря на Албер Дес. Неговата задача не беше лесна, защото трябваше да обобщи нещата. Ние трябва стъпка по стъпка да се приближаваме един към друг. Държавите членки поддържат своята позиция и са малко готови за преговори. Трябва да ги изчакаме. Първо обаче трябва да осигурим финансовите средства, да ги запазим и освен това искаме силен първи стоп. От самото начало на ОСП трябваше да се предлагат основания за средствата от е, първия стоп. Албердес предлага много добри аргументи в тази насока. Необходими са ни общи правила, които да бъдат подходящи и в регионално отношение. Това е много трудна задача. Например, що се отнася до кръстосаното съответствие, до контрола, ние като че ли е, сме доста различни в Европа помежду си. И за това сега трябва да съзрем шанса е, и да установим какво всъщност ни дава земеделското стопанство. Е, здрава структура в отделните региони, опазване на климата и така нататък. Благодаря. Благодаря, госпожа Клас. И давам думата на следващия оратор. Благодаря, господин председател. Господин Ясек Ласобич е, говори за свободата, равенството и братството и каза, че нямаме равенство. Нека и аз да се намеся. Аз мисля, че имаме а, е, равенство и даже имаме две равенства. Първо имаме равенство на старите държави членки и второ равенство, отделено за новите държави членки. Понякога говорим за две платна за движение в Европа, но в общата селскостопанска политика това, което имаме на лице, са две равенства и то две различни равенства и трябва да сложим край на този двоен аршин. Трябва да постигнем една единна, обединена Европа, в която всички държави членки се радват на еднакво отношение. Да, трябва да има критерии за разпределение на преките плащания, но те не трябва да бъдат заради страната, от която е съответния земеделски производител. Трябва да премахнем тези различия, които са е, несправедливи, разпределението на средствата на плащанията трябва да бъде справедливо и всеки трябва да се радва на еднакво отношение, за да постигнем а, такава една справедливост. Ако не го сторим, нещата ще останат несправедливи, е, така че призовавам за равно отношение. Благодаря. Благодаря. Извинявайте за припряността, ако Алберт е съгласен. Всъщност тук присъстваха четирима директори. Ние ще се срещнем пак в Страсбург, понеделник 7 в 7 часа вечерта. Ще дадем веднага думата на Алберт, за да може да отговори на всички въпроси и коментари. След това ще дадем думата на представителя на Европейската комисия, който също ще може да ни представи становището малко по-спокойно. Сега бихме искали да използваме останалите минути за координаторите. Благодаря, господин председател. Искам да използвам оставащото време да благодаря на всички, които взеха думата. Аз не смятам, че отправените критики трябва да се разглеждат е, критично. Те трябва да се разглеждат конструктивно. За мен проблемът е следния. Като си спомня е, последните изказвания, установявам, че и за понятието справедливост съществуват най-различни тълкувания. Виждате, че не е толкова лесно да се уточняват понятията. Това го установих е, при много разговори и дискусии, че мненията се разминават. А докладът на съвета по селско стопанство от последната седмица, ако го погледнете, ще видите, че там има точно толкова различни мнения, колкото при нас в парламента. Аз е, е, тук ще посоча някои позиции, които могат да станат повод за дискусия. В Страсбург ще се възползвам от тази възможност. Благодаря. Благодаря на Алберт. Благодаря и на всички. Още веднъж искам да се извиня на представителите на комисията. Ще се видим отново в Страсбург, за да продължим разискването. Сега само една минута за координаторите във връзка с решението по точка първа.